И така, уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на нашата комисия. Днес е понеделник, след обяд започва нова работна седмица. Добре дошли на всички. Точка първа от дневния ни ред е приемането на самия дневен ред. Както сте видели, утре сутринта нямаме пленарно заседание, така че ще можем да си проведем заседание на комисията. Затова днес дневният ни ред е малко по-рехав. Отложили сме няколко точки за утре сутринта. В случай, че нямате възражения, приемам, че одобрявате дневния ред. Съобщение на председателя. Корепер на 19 януари взе решение за това как Европейския съюз и държавите членки ще регистрират намаленията на емисиите си на въглероден двокис в ООН до 31 януари. 20 до 30% намаляване ще е това отбелязано с две звездички на 30%, а една звездичка на 20%, което означава, че не всички държави членки са членове на, е, на Анекс 1 освен това, знаете, че има и международно споразумение с подобни, за полагане на подобни усилия от другите партньори по отношение на опазването на климата. Във връзка с това прочетохме и чухме, че Айво де Бор бил казал, че 31 януари не е крайна, а междинна дата – аз още в Копенхаген бях доста изненадан, че 31 януари беше определен като дата, защото беше много скоро, но всички приеха тази дата с овации. И си мислех, че тази дата ще остане като окончателна. Сега се оказва, че не било така. Тоест може да се очаква, че много от държавите ще регистрират в ООН, в секретарията по опазването на климата, своите а, числа по-късно. Дано да не е прекалено късно. Сега, за миналата седмица беше много актуален въпроса за топенето на глечерите в Хималайте. Говоря за, каза се във връзка с конвенцията за опазване на околната страна, но това беше така една неприятна грешка, не бива да се повтаря. Не може от интервю във вестник и от протокол на заседание един световен научен форум да направи извод, който не е верен което е вода в мелниците на всички онези, които се съмняват в научната обоснованост на твърденията за измененията на климата. ЕЦЦ се извини, получихме обяснения как се е стигнало до там, но това не се променя нашата констатация, че има изменения на климата и те са причинени от човека. Просто такива неща не бива да ги пише в доклади, които отиват в толкова много научни институти и форуми. И не бива да има грешки по-скоро в а, такъв а, доклад. Руският а, е, руският учен беше споменал 2350 година, а грешката в доклада е 2035. Не бива да се повтаря подобна грешка. Освен това на 19 януари на заседанието на постоянните представители, извинете, поправя се председателя, комисията излезе със съобщения за е, вариантите за концепция за биоразнообразие и целите в това отношение на Европейския съюз за 2010 година. Това е тема, която ще ни занимава през тази година. Документът вече е наличен и в определен момент нашата комисия ще се занимае с него. Освен това ще имаме наша делегация през октомври на 10-та конференция на страните подписали договора в Нагоя. Das, glaube ich, waren meine Mitteilungen. Това бяха моите съобщения. Сега преминаваме към приемането, утвърждаването на протоколите от 23 ноември 2009 година и 30 ноември до 2 декември 2009 година. Ако нямате бележки до края на това заседание, ще считаме протоколите за одобрение. Ето, че стигнахме до точка четвърта на дневния ред – Нов импулс за стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура. Наш докладчик е дама, това е госпожа Картика Лиотар. Ето я, тук е. е все по-наляво отива. Колкото по-вляво, толкова по-добре, не е ли така? Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Докладът е съвсем кратък, е, защото ми бяха разрешени само 1500 знака. Колко можеш да побереш в 1500 знака? Знаете, аквакултурите са свързани с производството на храни от рибни продукти. Въпросът е много деликатен и затова в своето становище предлагам, а, че да се гарантира устойчивост на развитието на аквакултурите, а, да се избягва накърняването на основните потребности на хората от е, вода, хранителни продукти и така нататък. Знаем, знаем че има много райони, е, които търпят проблемите. Um, invloed heeft op de biodiversiteit Естествено, че това се отразява, замърсяванията се отразяват и на биологичното многообразие. Разрушава се земя, подходяща за селско-стопанска продукция. В становището ми се казва, че тук трябва да влезат в действие и изискванията за опазване, за защита на животните, защото рибите също усещат болка. Тук правя известни предложения. Тоест, що се отнася до нашата комисия, тук трябва да се направи и социално-економическата връзка, плюс връзката с закрилата на животните и биологичното разнообразие. Трябва да констатираме, че напоследък се развива нещо като биопромишленост. Знаете че сме имали проблеми с други сектори, трябва да си извлечем полуките от това и да сега, когато става дума за аквакултурите, да избегваме тези грешки. Предложенията, които правя, са с цел да се избегнат отрицателните последствия. Казвам, че е необходим добър, че се е необходима добра законова база, за да може да се разработи устойчива политика в областта на аквакултурите, като се има преди, че трябва да се направят и проучвания на методите на умортвяване и опояване на животни. Трябва да има и сертификационна система в областта на аквакултурите, като се отчитат необходимостите на закрилата на животните, аспектите на сигурността на храните и така нататък. По-нататък в становището ми се казва, че трябва да се отчете, че аквакултурите са свързани с множество модерни, нови произ... методи на производство. Нещо, което пък е свързано с регламента Нобел. Ако колегите имат по-добри идеи, разбира се, разчитам на техните предложения. Текстът е кратък, но се опитах да включа най-важните аспекти. Благодаря, госпожа Лютар. Малък текст, но с голямо значение. Действително, все повече е, се отглеждат изкуствено аквакултури в целия свят и в Европа, и в този смисъл докладът ви е много важен. Рихард Зейбауър благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за краткия, но много съдържателен доклад. Искам като цяло да констатирам, че всъщност той е доста отрицателно построен и в него се говори само за проблеми в сектора все пак нека да не забравяме, че аквакултурите са много важен източник на храна и може би трябва да се внесат и някои положителни аспекти, а не да се представят нещата само в отрицателна светлина. Сякаш става дума за абсолютно отрицателен проблем. Затова бих помолила докладчика да включи положителните моменти. За нашата политическа група е важно да е осигурено така едно безопасно отглеждане на рибите, като се осигури, разбира се, закрила на този зоологичен вид освен това, трябва да се подчертая сигурността на потребителите и обратната проследимост, т.е. какъв е происходът на рибите, които се произвеждат, респективно консумират, подобно на сектора на животновътството и по-конкретно говедовътството. Така че бих помолил за тези допълнителни аспекти също да се включат, но и това не е само в рамките на общността, но и по отношение на вносни продукти в тази област, защото имаме проблеми с а, риби, идващи от а, трети страни. А, освен това, екологичният аспект при отглеждането на рибите а, може да е нещо важно и затова според мен наред с а, м, така аспекта хуманно отношение към животните трябва да се включи и околната среда и а, цялост, което ще доведе до цялостно подобряване на ситуацията. Благодаря Рихард Зейбър. След това господин Стивенсън има дума. Благодаря, господин председател. На първо място много ви моля да не приемате моята позиция, тъй като съм от тази страна на залата, като указание за нови политически пристрастия. Просто нямаше къде другаде да седна. Благодаря на докладчика за този важен доклад. Очевидно ще имаме по тази тема специално изслушване в Комисията по рибовътство. Има огромен потенциал в аквакултурите и през последните години ние позволихме на нашата конкуренция извън Европейския съюз да заеме водещи позиции преди 10 години. Ние бяхме най-големите производители на аквакултури в света – има растящо търсене на здрави а, рибни продукти и потенциала да задържим тази водеща позиция, да се възползваме от възможностите, които съществуват в Европа, защото тук имаме а, съвършенните условия, имаме а, крайбрежие, което е с отлични характеристики, но въпреки това позволяваме на страни като Чили, Виетнам и Перу да ни задминат и всъщност да наводнят нашите пазари с собствени продукти, които не отговарят на стандартите. Всъщност те са много под нашите стандарти. Производителите на риба в Европа ми казват, че причината за това се корени в това, че преди да могат да продадат и една единствена риба, те трябва да се съобразяват с 400 различни регламента. Не само от е, Генерална дирекция за рибно стопанство, но и тези за търговия и други. Това се е, тези изисквания, с които те трябва да се съобразяват, освен и националните изисквания. И всъщност ние е, почти не им даваме възможност за да, да оцелеят. Въпреки това, през последните години има увеличение на обемите на тази търговия, на, тази, на това производство, което в миналото бе смятано за мръсно, за замърсяващ фактор. Това всъщност се превръща в едно стопанство, което е първокласно, една промишленост, която отговаря на всякакви стандарти за здравословно производство в различни части на Европа, а в същото време а, улова на риба се а, ограничава. Така че не бива да забравяме това, не бива да. А, Обръщаме гръб на всички от тези възможности, които сочат този вид доклади. Миналата година в Европейският съюз ние внесохме 65 000 тона Лангасиус от Виетнам. Това става благодарение на огромни рибни стопанства, рибовъдни стопанства, които има по течението на река Меконг. И тази риба се отглежда и преработва в води, които се вземат от реката. Е установено, че в тази река има замърсители, има различни диоксини, дори и ам, арсеник. Има доклади, че в, в някои от тези риби се инжектират хормони, които се внасят от Китай и които се произвеждат от изсушената урина на бременни жени – защото по този начин се увеличава производството на хайвер в тези риби и се подобря, съкръщават сроковете за достигане на възрастна зрялост. 65 000 тона а, тези доста утвърдителни рибни продукти се внасят в Европа и се продават в нашите супермаркети навсякъде в Европейския съюз под името а, канга а, от Виетнам и други е, струва 2,5 евро на килограм и по този начин а, е, подбива цената на рибата, която се произвежда в рибните стопанства в Европа. А, е, производителите на риба, рибарите в а, Испания излезоха на протест и аз смятам, че комисията не прави достатъчно а, тестове и за производството на риба в Виетнам а, тази а, панга или пангасиус, които се произвеждат а, е с добро качество и здравословна, но не и тази, която се произвежда в Виетнам. Мисля, че ще направим огромна услуга на аквакултурата в Европа, ако вместо да наблягаме на е, регламентирането на вноса на тези отвратителни продукти извън Европейския съюз и положим усилия да ограничим е, свръхрегулирането на е, това производство в Европейския съюз, на тези производители, които които се съобразяват с стандартите и предлагат продукти от високо качество за нашите пазари. Така че се отбръщам с един призив към колегите в тази комисия да прилагат строги стандарти по отношение на вноса, но да обърнем повече внимание на въпроса за ограничаване на бремето на нашите собствени производители. Благодаря ви много. Thank you. Благодаря ви. Аз предпочитам прясната риба от Шотландия, уверявам ви. Much, Благодаря, господин председател. Аквакултурата е много важен сектор, засяга различни дейности. Регламентите трябва да отчитат стандартите в тези дейности. Те трябва да бъдат въвеждани по отношение на производствената дейност. И мисля, че Докладът върви в правилната посока. Доста добра работа е свършена. Искам да поздравя докладчика за това. Искам да обърна внимание на някои теми. Първо, стои въпроса за безопасността на потребителите и на средата – като че ли не е отразено достатъчно добре въпроса за а, антибиотиците, с които се хранят рибите. В съобщението на комисията това се разглежда като административна тежест, а въпроса има същинска тежест за да може тази дейност да бъде устойчива, трябва да се обърне внимание на този въпрос. В съобщението също така се възприема диференцирано отношение към аквакултурата, но всъщност това не е точно така. Има разлика между мултинационалните корпорации и малките семейни предприятия. Полагат се усилия по отношение на въвеждането нови технологии, свързвани с неблагоприятните а, реакция на лекарствени продукти. Повече внимание се обръща на екологичните въпроси. В съобщението се изискват насоки за аквакултурите по отношение на рамковата директива за водите – и в нашето становище трябва да наблегнем на това, че тези действия не бива да бъдат за сметка на съхраняване на биоразнообразието. Благодаря ви. Благодаря. Господин Дейвис. 70% от рибата, която използваме, е уловена във води извън Европейския съюз и тази цифра е толкова значима, че тя доказва разликата между търсенето и предлагането в собствените ни води. Не виждам как който и да било от нас може да обърне град на културата. Приветствам а, казаното от господин Стивенсън, защото това ни дава по-подробна представа за рибовътството в Шотландия и друга гледна точка. Аз си давам сметка все още от, а, за тези страховити истории, свързани с аквакултурата в Европа. Имам предвид проблемите свързани с заболеваемостта на рибите, които се отглеждат а, в а, съответните а, водоеми, а, прилагането на антибиотиците, а, проблема с, с екскрементите на рибите, замърсяването, които това причинява на водите – проблемите с рибите, които всъщност, тук имам предвид по-скоро сьомгата, където имаме кръстосано опрашване между тези риби и отглежданите свободно. Аквакултурата в Европейския съюз е, трябва да отговаря на социалните изгласи, да е здравословна. Нямам причина да се съмнявам в това. Във вестниците има и е, истории с добър и лош е, знак, но би трябвало да се направи една съпоставка на това доколко добре се справяме с проблемите, какви са били нещата преди, в момента какво е състоянието и на къде вървим и да съпоставим това с положението в други страни. Тук в доклада се засягат някои от въпросите, споменати от господин Стивенсън, като например поетия ангажимент държавите трети страни всъщност да отговарят и на стандартите, които ние прилагаме по отношение на аквакултурата а също така и качеството на рибните продукти, които се продават, за да гарантираме, че няма рискове от замърсяване, въпреки че и ние продаваме замърсяне, замърсена с тежки метали а, риба. В заключение, разбира се, съм притеснен от още един въпрос. В най-крайни случаи, поне така ми казват, за да произведем а, червена туна, ни трябват около 20 кг друг вид риба. Това е крайен случай. Други случаи съотношението е 4 към 1. А, в някои други се цитират цифрата 1 към 1. Бих искал да получа обективна информация от комисията за да знаем какво е положението и как да го подобрим. Ние искаме да ограничим а, количеството на бракуване, бракувани продукти, но подозирам, че имаме възможност а, да намерим а, риба, с която да се изхранват други видове риби. Да не застрашаваме биоразнообразието, поне като не замърсяваме водоемите в близост до рибните стопанства, но в същото време е, уловът на риба да е такъв, че единствено и само да задоволява търсенето на пазара търсенето от страна на потребителите. Така че приветствам този доклад и коментарите и разговора, който провеждаме. Нека останем възможно най-обективни и нека положим усилия да постигнем заложените цели, т.е. да съхраним аквакултурата, която да е здравословна и в същото време да отговаря на социалните изисквания. Господин Грефен. Благодаря, господин председател. Очевидно сме изправени пред предизвикателства с растежа на тази индустрия. Това е отразено в доклада. Искам да коментирам по дял а, в който има списък с потенциалните проблеми, включен е и въглеродния диоксид, включени са и изкуствените торове. А, също така са включени химикали, а, които а, всъщност влияят на половото развитие на рибите, както на рибите, така и на хората. В тях се съдържа естроген. Освен това става дума и за всички тези а, вещества, които влияят на аквакултурата. Ние в а, Великобритания а, провеждаме а, сериозни разговори за химически вещества, които влияят на възпроизводството и на хората и могат да причинят а, различни а, дефекти в а, децата. А, всъщност губим а, общественото доверие и този въпрос е изключително важен. Благодаря. Eh, eh, Благодаря, господин председател. Пол Маккартни ни беше казал, че трябва да спрем да ядем месо. Бихме могли да консумираме повече риба, което може да е альтернатива. Много хора така са взели със себе си решение, че няма нищо лошо в отглеждането, изкуственото отглеждане на риба. Трудно е, разбира се, в 1500 знака да се обхване кой знае какво съдържание, но е, рибовътството само по себе си не е нещо лошо. Това, което трябва да се стремим да избягваме, е отрицателното въздействие върху околната среда, ние сме направили тук две предложения. Беше ни казано, че трябва да внасяме изменения. Имам две предложения. Присъединявам се към господин Стивенсън и аз попитах комисията дали е готова да проучи какви са обстоятелствата, свързани с производство в определени азиатски страни. Например, в Виетнам, що се отнася до филето от пангасиус. Има все повече доклади, в които се казва, че във водите там се съдържат тежки метали и други субстанции, които съответно, прехвърляйки се в отглежданата риба, са опасни за здравето. В този смисъл комисията трябва да се опита да си състави а, мнение, да види как стоят нещата, има ли наистина опасност за здравето и на второ място, проблемите, които констатираме по цял свят, проистичат до голяма степен от законодателството. Има европейски ферми, които казват, че биха прехвърлили производството си в Чили, например, защото там изискванията за аквакултура са по-низки. И в момента, в който е, се констатира е, това, трябва да се апелира към Европейската комисия и да се каже, че става дума за продукти, които не съответстват на изискванията на европейското законодателство т.е. на европейската аквакултура и трябва да не бъдат допускани на пазара. Това е сериозен проблем, който трябва да се посочи. Комисията следва да се бори срещу него. Ако не направим това, няма да решим проблема. Така че две конкретни предложения имам, които могат да бъдат приети като изменения. Благодаря. Ана Роспах. Благодаря много. Искам да благодаря на всички за направените коментари, за зададените въпроси и отправените предложения. Има ли някаква информация за това а, колко пространство е необходимо за различните видове риби, за да оцеляват? Тъй като ние разбрахме, че рибите страдат от стрес, те произвеждат съответните хормони и в най-лошите случаи тези а, хормони могат а, да бъдат атакувани с а, лекарствени средства. При хранене с тези риби ние поглъщаме тези вещества. Какво пространство е необходимо на рибите, за да не бъдат подлагане на такъв а, стрес? Има ли такъв доклад? Е, Теодорос Килакакис. You, Благодаря, господин председател. Няколко коментара. Най-напред. Няколко думи за впечатлението, което остава този доклад, а именно, че аквакултурата е нещо положително или може би нещо, на което трябва да обърнем повече внимание. По моя преценка има един основен принцип, който липсва, а именно аквакултурата е всъщност начин да съхраним нашата околна среда. Там, където се извършва улов или има свръх улов на риба. Не само за Европа, а и навсякъде в света. Знаем, че има заплахи свързани с свръхулова. Това е нещо общо прието и според мен в доклада трябва да бъде отразена тази тема. Не трябва само да казваме, че това е друг вид производства. Трябва да кажем, че това има положително отражение върху околната среда, когато се прави както трябва. Това е първата ми бележка. На второ място, съгласен съм с другите колеги, които се позоваха на нелоялната конкуренция, както а, с оглед на а, екологичните мерки, а също така и опазване на общественото здраве. Така че трябва да поставим ударението и върху тази тема, когато обръщаме внимание на комисията. Съгласен съм. Това са двата коментара. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. По въпроса за аквакултурата, мисля, че Темата е позната, става дума за устойчиво развитие и това, от което се нуждаем, е глобален подход. Рибовътството се появи ако погледнем исторически, поради факта, че много видове бяха застрашени от изчезване и бяха направени опити да се компенсират тези тенденции за застрашаване на видовете, срещащи се в моретата и океаните. Разбира се, отглежданите риби се изхранват с други малки видове, което води до съответните проблеми. Нещата трябва да се разглеждат глобално. Аз бих желала да благодаря на докладчика за различните проблеми, които се споменават, но все пак според мен трябва да си създадем въпросът. Всеки път, когато се натъкнем на проблем в околната среда и що се отнася до ресурсите, ние не бива да намираме решение, което да води до нови трудности и проблеми. Затова моят въпрос е, как можем да имаме аквакултура, която е устойчива с а, оглед на настоящото а, не особено удовлетворително положение и наличните запаси от риба и същевременно обаче без поддържането на тази аквакултура да води до изместване на проблема в друга област. Става дума за начина по който следва да процедираме. Мисля, че при аквакултурата става дума за един съвсем общ принципен проблем, на който всеки път се натъкваме, когато е, говорим за намаляване на наличните запаси. Тоест, как бихме могли да вземем правилното решение, така че да а, успеем да компенсираме последиците от нашето поведение и същевременно да не влушаваме наличната ситуация. Благодаря ви. Да, наскоро участвах в една конференция в а, моя град. А, тя беше по темата аквакултура и аз научих там, че повечето рибовъдни рибовъдници бяха затворени, защото просто хората не са били в състояние да изпълняват добре да ръководи добре бизнеса си, или поради заболявания, или някакви други а, не особено удовлетворителни условия на отглеждане. Т.е. това е една много отговорна дейност и не може човек бързо да забогате от нея, без да се информира достатъчно. По този начин милионни а, така, риби са били унищожени без положителен ефект. Така че човек трябва да умее да върши а, тази дейност. Преди всичко е важно това да се прави а, извън градовете, в подходящи басейни, в подходящи а, езера и ако наистина не се изследват и проучат добре нещата, много лесно този бизнес може да бъде провален. Що се отнася до а, е, качествените стандарти в Европейския съюз, чухме въпроси в тази връзка към комисията и по отношение на контрола върху вноса. Така ще формулирам двата си въпроса. И господин Вайсен Гербер е тук. Е, той ще ни даде сведения по този въпрос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да ви обясня защо бе поета тази инициатива. Чухме най-различни неща тук. Това са неща, по които комисията мисли от две години. Различни депутати се спряха на тези аспекти. Аквакултурата като цяло е промишлен отрасъл, който се е развил в голяма степен в целия свят и по-голямото търсене на риб... за... с цел покриване на по-голямото търсене на а, рибни и водни продукти. В този смисъл трябва да кажа, че аквакултурата обхваща отглеждането не само на риби, но и на растения. В Европа включително се отглеждат и различни видове миди и това е половината от европейското производство. Не бива да забравяме това. Комисията а, изхожда от вече направена констатация в тази връзка. Във връзка с а, устойчивото рибовътство, може да се каже, че бе постигнат голям напредък в областта на опазване на околната среда. Що се отнася до стрикното спазване на хигиенни правила от една страна с цел защита на потребителя, но също така с цел защита и хуманно отношение към животните. Също време, в последните две години и половина трябваше да констатираме, че цялото производство а, от аквакултура почти не се е променило. Тоест, цялостното производство възлиза на 1,2-1,3 тона в Европа и това количество остана непроменено, въпреки че очаквахме значително увеличение. Вследствие на това от 2007 година ние се опитахме да проведем консултация с участниците, за да открием причините за тази стагнация. Като цяло а, сме на мнение, че в Европа се прилагат най-стриктните норми по отношение околна среда, защита на потребителя, Например, съгласно стратегията от 2002 година ние приехме регламент за упражняване на контрол върху екзотични видове и аквакултура. И ние сме, ние не сме единствени, е, ние сме, извиняйте, единствените в това отношение. Всичко това е важно а, за защита на а, отглежданите риби. Ние не бихме искали а, рибовътството в Европа да не бъде да бъде в разрез с защитата околната среда и както каза господин Стивенсън, много висок е броят на, общностни, на общностното законодателство. Огромно е и националното законодателство в тази област, и същевременно аквакултурата в Европа почти не е в състояние да удържи на конкуренцията от вносни продукти в това отношение. Същевременно трябва да видим какво се случва с вносните продукти. По отношение сигурността на потребителя трябва да внасяме само тези продукти, по отношение на които са спазени еквивалентни на европейските норми. Много често в тези страни обаче не са на лице същите норми по отношение на околната среда и тогава положението е много трудно. Що се отнася до равноправието и равните условия, от друга страна трябва да виждаме дали не бихме могли да подходим в глобално отношение, да поставим изисквания от екологичен характер и към външни производители. Бяха споменати най-различни въпроси от депутатите, включително по отношение на сигурността на хранителните продукти, замърсяване на околната среда, включително различни други теми. Не знам точно на кои въпроси да отговоря. Е, Виждам, че се събират въпроси. Нека Крис Дейвис да си го зададе точно и след това другата колега. Много благодаря на комисията но в документа им се казва, че що се отнася до защитата на потребителя и здравословното състояние на животните, комисията ще положи усилия продуктите от трети страни да отговарят на стандартите в Европейския съюз. Това няма как да бъде направено. Можете ли да ни разясните? Докладчика също повдигна един въпрос, свързан с обосновката. Какви схеми ще бъдат въведени? Какво може да бъде разработено в тази посока? за да бъде показана каква е разликата между нашите стандарти и тези в другите територии. Eh, точно с това е свързан и с и, с, и моя въпрос. От една страна представителя на комисията говори за защита на, на здравето на хората и от друга страна за закрила на животните и хуманно отношение към животните според мен е най-лесно да държим продуктите извън Европа, ако те представляват опасно за здравето на хората. Добре. Ако се фокусираме само върху общественото здраве, имаме ли достатъчно инструменти? чрез които да не допускаме дадени продукти в Европа, ако наистина има опасност. Всеки път комисията казва, че що се отнася до общественото здраве, продуктите трябва да отговарят на едни същи изисквания. Моят конкретен въпрос е как ще контролирате това? Ще ги контроли... Как ще контролирате биопродукцията от е, Китай? ще четете някакви сертификати, в които ще пише, че 100% производството е биологично или ще ходите на място да контролирате как ще става. И втори въпрос, който съм внесла и писмено, Разбира се, че мога да изчакам и 4 седмици, докато се преведе въпроса, но ако можете ми отговорете сега, а, готови ли сте наистина да започнете някакви анализи и изследвания? Наистина ли стоят така нещата с пангасиуса в Виетнам, с тежките метали, с ПЦБ и така нататък, защото тук става дума за последствие за здравето на европейците. Ако докажем, че има опасност, значи продукта не отговаря на нашите изисквания, няма да го допускаме. Давам думата на комисията, за да отговори на тези два въпроса. Oui, merci, monsieur le président. Tout d'abord, pour ce qui relève... Благодаря, господин председател. Отговарям първо на последния въпрос. Аз съм представител на Генерална дирекция по морско дело. Ня, ресорът ми не е на Генерална дирекция Санко. Не мога да бъда точен в отговора. Не знам дали ще има инспекции на място. Що се отнася до закрилата на животните, здравето на животните, защитата на потребителите. Знаете много добре, че това са единствените нормативни инструменти, които ни позволяват да действаме в това отношение. Що се отнася до здравето на животните, има нова директива за е, защита на здравето на аквакултурите, което пък води след себе си цял един механизъм за сертификация. А особено, що се отнася до търговията с продукти, които могат да накърнят здравето на аквакултурите и на хората, консумиращи тези аквакултури. Особено когато става дума за продукти, които представляват сериозна опасност, т.е. предприемат се мерки. в Европа се говори за определени заболявания, не за всички световната търговия все пак се подчинява на правилата, постановени от Световната организация за закрила на животните и Международната агенция за здравето на животните. Още веднъж се връщам на защитата на потребителите, Естествено, че ще се прилага съществуващата система, правят се случайни проби, има си система за ранно предупреждение, система за валидиране и така нататък. Не познавам точно работния график на инспекторите и не знам дали тази година ще отидат в Виетнам или не. Във всеки случай ще им предам въпроса. Но, когато водим този дебат, трябва да правим разлика, защото имаме принцип на доброволно сертифициране на економическите оператори, който включва и биологичните аквакултури. От миналата година имаме европейски норми в това отношение. Става въпрос за система, която се опира на принципа на доброволността. Иначе е задача на европейските производители, на вносителите и така нататък да докажат, че критериите са спазени, прилагайки независима система за сертифициране. Що се отнася до сертификацията, Трябва да се опитаме да дефинираме на световно ниво, що е устойчива аквакултура. През декември ще има техническо заседание на Международния морски съвет по този въпрос. Но е, ясно е, че критериите, които прилагат различните държави, държави, няма да са еднакви. Естествено, че ние ще се опитаме да наложим своите критерии. Мисля, че господин председател, уже така отговорих на въпроса ви. Председателят, благодаря на господин Вайсен Гербер. Докладващата желая ли да вземе думата? Много се радвам, че беше проведен толкова подробен дебат. Благодаря за изказванията на всички колеги. Като се има предвид, че обсъждахме неотдавна дали изобщо е необходимо ние да даваме становище по въпроса, съм още по-щастлива, че се породи такъв задълбочен разговор и съм още по-щастлива, че доброволно се заех със становището. Някой каза, че подходът е по-скоро отрицателен в становището ми. Знам, но тук могат да, вклю... могат да бъдат включени, разбира се, положителни аспекти, само че задачата ми беше да съставя много-много кратък текст. Положителните аспекти ще дойдат от Комисията по рибно стопанство. Аз просто исках да се съсредоточа върху критичните моменти. Сега, когато говорим за надвишаване на квотите, за свръхулов, разбира се, че трябва да имаме предвид всички свързани с това аспекти. impact zou kunnen geven, uh, best een goed idee. En ik zou dat soort amendementen. Uh, Еко-етикетът, да, това е много добра идея, аз бих я подкрепила. Освен това, много от колегите говориха за нелоялната конкуренция на други страни и комисията каза две-три думи по този въпрос. Да, това е една от причините, поради които споменавам този въпрос в доклада си най-малкото трябва да се иска разрешително за пускане в обращение на подобни продукти на пазара. В предложението Нобелфорд на парламента също са включени екологичните аспекти, аспектите на здравето на животните. Ако има колеги, които имат по-добри идеи, аз съм отворена за тях. Освен това, някои зададе въпрос. за мястото, където се отглеждат рибите, така както има разпоредби за птицевътството. Някъде четох, че в зависимост от вида изискванията са различни. Във всеки случай има научни данни, трябва да проведа проучване. Да, много организации за защита на животните и научни институти вероятно ще ми предоставят такива данни. Така че, ако ще се занимаваме с тази тема, трябва да а, подходим принципно. Как да се намери решение на проблема за свръх улова. От това няма ли да се породят още повече проблеми? Мисля, че ние като комисия можем да дадем добър принос към а, такъв един дебат. Още веднъж благодаря за идеите. Yeah. Благодаря, госпожа Лиотар. Виждам, че се радвате на отклика, който намери вашата тема. Очевидно много от колегите разбират от тези неща. 2 февруари е срокът за внасяне на ам, предложенията. На 23 февруари ще се гласуват измененията. Сега пета и шеста точка от дневния ред фармакологичната бдителност за лекарствени продукти. Това е така наречения фармакологичен пакет. Предстои първото четене. Сега Линда Макева, Макеван, докладващата, има думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да припомня на онези, които не присъстваха последния път през ноември на нашето обсъждане, тези два доклада ги разглеждаме съвместно. Фармакологичната бдителност е система за проверка на безопасността на лекарствени продукти след пускането им на пазара. Според разчетите имаме десетки хиляди души, които се разболяват или умират в резултат на реакция към лекарствени продукти. Това е изключително важен аспект, свързан с общественото здраве. Знаем, че има клинични изпитания, има и правила за тях, но понякога реакция реакцията е закъсняла след употреба или след като има а, съчетание с а, друг лекарствен а, продукт. знаете, имаше такива случаи през 60-те години с талидомида и Съгласно сега действащото право, лекарствените продукти могат да бъдат одобрени по два начина, чрез децентрализирана система на признаване от държавите членки, извършва се съгласуване с другите държави е, членки, а също така имаме и съществена процедура, когато фармацевтичното предприятие подава своето заявление, своята молба чрез е, Европейската агенция по лекарствените продукти когато а, за хив, за други заболявания се а, търси такова разрешение, се прави чрез централизираната процедура. При децентрализираната процедура са предвидени условията по директивата, а децентрализираната процедура се урежда в регламент, т.е. когато одобрението се дава от Европейската агенция. Предлага се да се актуализират и двата правилника, за да се отчетат а, общи и за двата, двете процедури елементи. ключът към една добра система за фармакологична бдителност е, изисква последващ контрол на реакциите на лекарствените продукти. Така можем да претеглим, да намерим равновесната точка между рисковете, свързани с лекарствения продукт и да се променят предписанията, дозировката. А в случай на тежки е, реакции, неблагоприятни реакции, продукта може да бъде изтеглен от пазара. Следователно, докладите за неблагоприятна реакция на лекарствени продукти, последващите стъпки, политиката, която се възприема, реакцията на обществеността, ответните мерки от фармацевтичните компании са все важни елементи на начина по който се реагира в а, правото, за да може да се реагира на такива неблагоприятни реакции на лекарствени продукти. Няколко години вече действа централизираната семейства. Държавите членки вече редица години работят съвместно. Комисията отчита това, отчита се и факта, че можем да подобрим съвместната си работа по неблагоприятната реакция на лекарствените продукти чрез правото на Европейския съюз. Натрупани са много знания за неблагоприятната реакция. Колкото повече са тези знаки, знания, толкова по-добре. Това е важно за Европейския съюз, защото ако обединим информацията, с която разполагаме от различните страни, ще работим по-ефективно. През последните години Европейската комисия разработва такава централизирана семейства, такава централизирана база данни в която се събират всички данни за неблагоприятната реакция на лекарствени продукти в държавите членки. Преминавам сега към конкретиката на правото. Искам да очертая само някои от ключовите въпроси в подкрепа на усилията на комисията по посока на изменения. На първо място стои въпроса за структурите, за устройството на а, комисиите в системата за фармакологична бдителност – Имаме такава, такъв комитет, но той работи слабо. Желанието да бъде укрепен и се предлага да бъде сформиран един научен комитет в рамките на Европейската агенция по лекарствените продукти. В съвета основните възражения срещу това след изслушването на държавите членки, според мен, не искват да имаме пълно представителство в тази комисия в Европейската агенция, тъй като това се отразява на общественото здраве и всяка държава ще иска да бъде добре представена. Освен това, се предлага да има и допълнителни представители, някой, който да представлява пациентите, някой, който да представлява а, лекарските организации. Ако приемем тези предложения, тази комитет да бъде представителен за всички държави, бихме могли да променим и неговите отговорности. Според комисията се очаква този комитет да изготви доклад, който да бъде изпратен на повишостоящия комитет и координационната група по отношение на децентрализираната процедура. Аз предлагам, ако ще имаме по един представител от е, държава членка, то тези препоръки по отношение на неблагоприятната реакция на лекарствени продукти да бъде изготвена от а, комитета. И аз предлагам тази препоръка да бъде внесена по, пред по комитет и всъщност там да бъде вземано решението. Втория въпрос е свързано с базата данни по фармакологична бдителност. През годините всяко правителство е разработило собствена система за фармакологична бдителност и няма желание тази информация да бъде споделена и а, събрана в европейска база данни. Това е разбираемо, но бих искала да зная дали, например, в моята страна има неблагоприятна реакция на някакъв лекарствен продукт. И е необходимо да се прилага на практика изискването за създаване на обща база данни. Ако някоя компания е установила или е получила информация за такива неблагоприятни реакции, би трябвало тази информация да бъде предадена незабавно на държавата членка, за да може държавата членка да бъде уведомена своевременно. Мисля, че ще има много спорове с съвета по отношение на функционирането на фармакологичната бдителност, Комисията предлага следното. В момента само тежки случаи на реакция се предават в базата данни. Комисията предлага системата да се промени и всички сериозни и по-леки реакции да бъдат въведени в базата данни. Разбира се, съществува опасността базата данни да се претовари, но би трябвало заедно с съвета и с Европейската агенция по лекарствените е, средства да бъде проучен този въпрос. Третата тема, на която искам да се спра, са докладите за пациентите. Комисията предлага пациентите да имат възможност пряко да докладват пред компетентните органи, а не чрез базата данни по фармакологична бдителност. Тук има известно объркване и е малко спорна тази тема. Тоест, според комисията, пациентите трябва да могат директно да докладват пред компетентните органи в моята собствена страна, в Обединеното кралство, така стоят нещата още от 60-те години. Дания, Нидерландия също имат такава система. От 80-те Швеция и Франция имат такива възможности. Всъщност пациентските организации са един а, вид а, органа, който осъществява контрола. Подкрепям а, предложението на комисията, но не би трябвало това да става само чрез интернет, защото ако ще улесняваме пациентите да докладват, би трябвало а, а, да се раздадат брошури, в които да се изпише телефон, името на компетентния органа, не само да се подават сигналите чрез интернет. Друга област, която също е спорна в този доклад е предложенията на комисията за продукти, които се следят строго. Това са фармацевтични продукти, които за първи път се пускат в обращение на пазара и там се правят съответните проучвания. А, осъществява се наблюдение с оглед на неблагоприятната реакция и комисията желае да бъде изградена система, за да могат да бъдат уведомени пациентите за наличието на такава система, да бъде предоставена информация в раздаване на пациентите а, бюлетини. Мисля, че това би създало напрежение. Други смятат, че пациентите трябва да разполагат с информация. Разговаряла съм с някои пациентски организации и те не са много доволни от това предложение. Защото ако пациента види, че определено лекарство е обект на строг контрол, може да се възпротиви да бъде третиран с това лекарство. Но никой пациент не е в пълна безопасност. Различни хора реагират им или имат алергична реакция на различни лекарствени средства. Пациента може да бъде информиран за това, че лекарството се под... намира под строго наблюдение. Разбира се, това подлежи на дебат. Не бива да казваме само, че новите лекарствени средства ще бъдат поставени под наблюдение. Можем да използваме един символ, обърнат черен триъгълник. Е, в някои държави този символ вече се използват. С него са наясно професионалистите и аз мисля, че този знак трябва да остане в информационните дипляни за пациентите. Друга област, която засяга различни заинтересовани страни, а това е информацията за безопасност според комисията, която получат тези дипляни за пациентите, най-важните данни трябва да бъдат поставени в един черен квадрат. Лекари, професионалисти се отнасят с смесени чувства към това предложение. Те казват, което е важно за един пациент, е маловажно за друг как можем да ги разграничим, как можем да определим кое за кого е важно. От друга страна, някои твърдят, че в момента има толкова много информация за лекарствата, ако човек се зачете, няма да използва това лекарство. Всъщност, производителите предоставят толкова много информация, за да си гарантират неуязвимост на съдебно диране. Едва ли ще можем да решим този проблем в а, този нормативен акт. Тази месец можем да проверим а, дали Европейската агенция ще започне консултации по предоставянето на информационни брошури на пациентите. Не зная дали са приключили с това. Преди коледа се казваше, че това ще правят. Но ако ще се захващаме с въпроса за брошурите за безопасност на пациентите, трябва да обърнем внимание на това, всъщност доколко тези брошури наистина носят информация, а не само изброяват нещо. Друга тема, свързана с предложението на комисията, е за укрепване на прозрачността, създаване на интернет портали, което ще даде възможност на хората да следят дискусиите по базата данни за фармакологична бдителност, т.е. да има достъп на обществеността. И трябва да се реши каква информация трябва да бъде обществено достъпна. В САЩ много повече информация е обществено достъпна, отколкото в Европа. Затова именно и приветствам предложението на комисията. Смятам, че въпроса с бдителността е и с предоставянето на търговска информация, с мислеността на предоставената на обществеността информация. Подкрепям предложението на комисията за обществени изслушвания на лекарствени продукти, при неблагоприятна реакция. Това се прави в САЩ и в някои други държави, затова подкрепям предложението. Има един друг въпрос, повдигнат от колегите. А именно, как да гарантираме, че фармакологичната бдителност наистина може да заработи? В някои държави има компетентни а, органи, а, които са обвързани и с държавния а, бюджет ако, се, ако бъдат обложени фармацевтичните компании с а, някакъв данък, то всъщност то тогава информацията няма да е наистина независима информацията, която се събират от компетентните органи. В моята държава има разграничение. При е, старото законодателство, съставено при няколко години, парламента раздели начина на финансиране на Европейската агенция, частично от е, бюджета и всъщност чрез облагане на фармацевтичните компании. Ако се вгледаме в действителност обаче как стоят нещата, виждаме, че това разделение е само привидно според мен, ако направим преглед в Европа, Швеция, да вземем и Обединеното кралство, всъщност, средствата за фармакологичната бдителност не поражат проблем по отношение на зависимостта комисиите по фармакологична бдителност а, са наистина независими. Независимостта на техния състав се гарантира по друг начин. Знае се кои са тези хора, как работят и на кого са подотчетни. Така че подкрепям предложението на комисията за финансирането на компетентните органи. Имаше и редица други въпроси които може би господин председател ще поискате да засегнем, но това бяха основните въпроси и очаквам коментарите на колегите. Е, Благодаря на Линда Макеван за този доклад. Темата е изключително важна и актуална. В рамките на е, политиката на здравеопазване много е важно лекарствените средства да бъдат безопасни. 27 държави членки имат общ вътрешен пазар и са призвани да си сътрудничат и да осигурят наистина желязна сигурност на лекарствата, там, където има пукнатини, където има ниши, трябва по възможност веднага да се затварят. Там, където се появи проблем, той трябва да се съобщава на останалите държави членки и да имаме общи стандарти. Имаме а, заявки за а, изказвания. Първо госпожа Пилар Юсус. Докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Мак Еван, докладващата действително е напипала основните проблеми, които могат да се окажат деликатни, понеже се опитваме да дадем, така да се каже, пред предписание за всички държави членки. Да, наистина предложението на комисията е приемливо. Госпожа Макеван подчерта най-важните елементи от това предложение, що се отнася до член първи от директивата и регламента. Нямам нищо против да има, аз също нямам нищо против да има такъв комитет съвместен за фармакологична бдителност. Съгласна съм също така представители на държавите членки, на пациентските организации и на здравните професии да бъдат представени в този комитет PRAC, но той трябва да има не само консултативни функции, трябва да има възможност той да формулира препоръки а, що се отнася до и до научните изследвания тези препоръки трябва да се правят в връзка с Народното здраве. И сега имам въпрос. Ако консултативният съвет не приема препоръките и предложенията на комитета по а, фармакологични средства за човешката медицина, кой има последната дума, кой решава, кой е арбитър. И кой решава кога аргументацията е достатъчна и кога не. Що се отнася до базата данни OIDRA Vigilance, да, трябва да има равен достъп от страна на компетентните органи, за да могат всички да знаят къде са се появили странични действия. И трябва да има паралелен достъп с централната база данни. Значи, предложението на хартия е много добро но как ще изглежда приложено на практика? Защото тази база данни първо трябва да се изгради. Това иска време. Ще мине време, докато тя наистина стане полезна. Освен това, изискване за паралелно съобщаване на страничните действия. Това е трудно изпълнимо. Аз съм съгласна, че това, тази регистрация трябва да става не само до компетентните органи, но и в базата данни. Само, че има различия. Пациентите са различни, разполагат с различна информация, реагират по различен начин на лекарствените средства – така че трябва да се избегне по някакъв начин постъпването на противоречиви данни, защото полза от тях няма. Що се отнася до интернет портала, тук мога само да се присъединя. А, предложението за комисията да се добави информация, нещо като обобщение на основните сведения за лекарствения продукт, изнесени в каре, това е добре. През 2003 година, когато преработвахме документа, обсъдихме този въпрос и на времето казахме, че в диплянката трябва да се съдържа най-съществената информация, която е да е достатъчно добре видима и четима. Мисля, че такова едно предложение за изнасяне на основните данни в КАРЕ всъщност не, води, не носи основ, особена полза, само ще породи повече работа за съответните институции, които се занимават с разработването на а, тези а, диплянки. Освен това, а, човек, когато знае, че има такава основна информация, изнесена в каре, няма да прочете цялата диплянка, което не е добре. Освен това, трябва да правим разлика между пациентите. Те са с различна възраст, различен образователен ценз. И ако им изнесем като информация само най-общите данни, може би не за всички от тях ще става въпрос за информацията, която им е необходима. Може би какво ще бъде това? Обобщение на обобщението, което и без това представлява диплянката или инструкцията към лекарството. Тоест, такова едно обобщение ще внесе повече объркване, отколкото яснота. Нека комисията да направи съответното проучване и да излезе с ново предложение по този въпрос. Знакът за черния, на черния триъгълник, който означава, че има така интензивно проучване по лекарственото средство е добра идея, защото той е понятен за всички. Освен това, трябва да обърнем внимание на въпроса за разходите и ползата и съотношението между тях. Да, нека да има изслушвания. Говоря за изслушванията. Разбира се, че трябва да има и представители на комитета по лекарствени средства за хуманната е, медицина. Si se le resaltan tanto los riesgos, va a renunciar a tomar винаги може да се окаже, че даден пациент приема лекарствено средство, което е добро за него, но поражда нежелателни странични ефекти, които са по-силни от ползата. Благодаря. Антония Параванова. Антония Първанова. Uh, Най-напред бих искал да поздравя докладчика за съставения доклад. Няма никакво съмнение, че фармакологичната бдителност трябва да е от най-високо качество. Работим в тази посока. Съгласни сме с предложеното от нея. Проектът докладът обаче може да бъде допълнен по няколко важни точки във връзка с директивата и по-конкретно във връзка с основните принципи на доверие, безопасност Въпросът за доварието е отрешаващо значение за всички заинтересовани страни. Пациентът, разбира се, би трябвало да получи лечение. Не е нужно да припомняме тук, че има рискове и ползи, свързани с лекарствените средства. И не бива от гледна точка на поведението да нарушаваме лечението на пациента или пък да се създават основания да се въздържа от такова лечение. И националните органи и промишлеността би трябвало да допренесат за тези законови актове, по които работим. Бих разделила своите предложения в три основни групи. Първо, свързано с Комитета за оценка на фармакологичната бдителност. Предложението върви в правилна посока, но не знае дали ще имат 27 представители на държавите членки, плюс още трима представители на научните среди и на пациентските организации. Не знае дали това ще е достатъчно като представителство и дали ще успеят да постигнат консенсус. По отношение на по-трайно неразбирателство между трите комитета, кой ще вземе окончателното решение и какви биха били последствията от а, такова споразумение? Дали а, ще трябва да има някаква помирителна процедура или някаква такава комисия, може би? А, трябва да се постигне напредък по изграждане на по-голяма доверие в фармакологичната бдителност. Като имаме предвид а, а, модела в САЩ а, и ползите от него, можем да кажем, че членовете на двете двата, двете комисии трябва да работят заедно при организирането на обществени изслушвания – както и заради по-широкия обхват, също така и за постигане на сътрудничество. Втората група са мерките свързани с брошурите с информация за пациентите. Е, както каза госпожа Юзо, вече имаме вече обобщена информация, едно резюме и по-нататъчното резюмиране на тази обща информация следва да има предвид, че всъщност това попада в обхвата на друга директива. Като лекар, според мен, съществената информация е нещо странно, защото в медицината има друго значение. Пациента ще решава коя информация е съществена или не. Това смятам, че това трябва да отпадне. Що се отнася до предупреждението за определени лекарствени продукти, пациентите трябва да бъдат осведомени за това, че даден продукт е <clears throat> под наблюдение, но това не бива да оставя у него съмнение, че другите лекарствени средства не са наблюдавани. Затова предлагам един текст. Има хора тук, за, за които английският е майчен език. Може би <clears throat> ще измислят по-добър термин, но може би да го наречем наблюдение. Последващо наблюдение. А, по черния триъгълник. А, мисля, че няма по-добро предложение споменаването на новата информация. Особено по скорошно установено неблагоприятно, неблагоприятен ефект. Информацията, която е в черен шрифт, може да подведе, в смисъл, че тя е по-важна. Против това предложения съм, но това не означава, че трябва да бъдат проведени и последващи проучвания след пускането на пазара на лекарствени средства. Смятам, че що се отнася до процес на консултации, Бихме могли в този доклад да приветстваме идеята за по-нататъчни инициативи за подобряване на дипляните с информация за пациентите, стига да не се намесваме в тези мерки за фалшифицираните лекарствени а, средства. И на последно място мерките свързани с доклада, с а, докладите за неблагоприятни реакции или ефект, нежелан ефект и пациентите да могат да докладват или да съобщават за такъв ефект. Важно е за производителите да споделят наличните данни, да бъдат актуализирани докладите, свързани с тази тема и тези документи да бъдат публикувани. Смятам, че а, обобщените доклади са изключително важни за пациентите защото същинските доклади могат да са на повече от е, хиляда страници и в тях се включват технически данни. А, пациентите могат да съобщават а, е, за неблагоприятна реакция, която да не е конкретно свързана с а, а, дадено лекарство. Що се отнася до подаването на сигнали, и за авторизацията. Смятам, че информация за нежелана реакции трябва да бъде подавана по автоматизиран начин. И в такъв случай ще може да се реагира незабавно на подадените сигнали. Благодаря. Merci Марина euh, Янакутакис. Благодаря, Марина Яника. Явно не е в залата. Преминаваме към Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът е... идва много на време и искам да поздравя докладчика за е, предлагания текст. Защо текстът е, идва на време? Важно е тази директива и регламент да заздравят доверието на пациента. Също така да бъде засилена системата на контрол, защото за това става дума, за доверието. И един важен етап е първо процедурата на регистрация на разрешаване на продукта. Разбира се, първо трябва да бъдат да протекат клиничните тестове и имали сме, разбира се, случаи на изключение, особено при ваксините, когато констатираме, че внезапно в Европа все пак се появява скептицизъм, що се отнася до появата на определени ваксини – в Европа. Тоест, става дума за доверие, доверие, доверие по отношение на безвредността на определени продукти. Що се отнася до регистрацията на лекарствата, е важно да бъде създаден план за управление на риска. Необходимо е да имаме добра логистика и с това стигаме отново до националните органи страничен, странични ефекти. Как бихме могли да се да осигурим това страничните ефекти да бъдат докладвани, съобщавани колкото се може по-бързо на националния орган. Констатира се, че понякога лекарите са били уведомявани или по друг начин е, е стигало съобщение за отрицателни ефекти. В някои случаи обаче почти няма а, такава система. Тоест, това, което трябва да гарантираме е самите лекари да предават информацията коректно по-нататък. В един случай бяхме стигнали до а, 3000 а, такива съобщения в други страни само няколко стотин. Как бихме могли да усилим компетенциите на националните органи? Линда каза, че това може да се финансира чрез данък, такса, обществеността да го финансира. Но така или иначе, Факт е, че се нуждаем от обществено финансиране, от държавно финансиране. Някаква такса а, от а, лекарствата, това също е възможност. Но трябва да внимаваме все пак да не се стигне до там а, в самите а, съвети, органи, а, представителите на фармакологията да са мнозинство. Що се отнася до достъпа до информация? Разбира се, е важно а, да се осигури достъп а, до информация по отношение на това, което се произвежда в лабораториите. Много често нещата се извършват тайно или не се получава доклад за оценката. Това са бъдещи индикатори за възможни странични а, ефекти. Според мен е важно да се осигури пълен достъп до информацията. Що се отнася до фармакологичната бдителност, е много важно да се осигурят съответните органи, съответните власти, защото обикновено не пациентът е този, който отива до съответните органи. Не той има достъп до базите данни. Става дума за експерти. Това, което е важно е нотификацията да е колкото се може по-масштабна и широка, така че да бъдат обхванати повече данни. Когато на пазара се прояви нов, появи нов продукт, което има повече предимства, отколкото рискове, този продукт трябва да бъде означен по някакъв начин. Пациента да бъде информиран и мисля, че всички са съгласни с това. Що се отнася до обобщението, обобщената информация. Самото понятие е малко проблематично. Разбира се, ние сме за това да имаме пълна информация за евентуални странични ефекти, за предимства, така че пациентът да може да го прочете. Сега ясно е, че не всички четат. Онези обаче, които четат внимателно, искат да знаят какви са евентуалните странични ефекти при приемането на а, този или на онзи медикамент. Така че аз съм за а, информация. А, и нещо друго. Понятието независимост също е много важно. Искам да се върна на темата за съвещателната комисия, а, която оценява риска. Това трябва да са хора различни, от онези, които са в ЕМЕА. Защото ако някой е направил препоръка и той е член на тази комисия, която от своя страна трябва да отрази страничните ефекти, е ясно, че не е осигурена безпристрастност. ще да бъдат а, разпределени по а, чрез разпределение на отговорностите между държавите или съответните асоциации а, или медицинските професори като цяло. Може би ще е по-добре, отколкото да кажем, ще вземем по един представител от всяка страна. други структури също има подобни принципи и нещата функционират добре. Важно е да се подсили достоверността и прозрачността, разбира се. Колкото повече така, прозрачност има по отношение на информацията, толкова по-голямо ще бъде доверието на пациентите, както по отношение на новите медикаменти, така и на фармакологичните лаборатории. действително е важно всеки да си върши работата. В това отношение имаше критика от Световната здравна организация. Е хубаво да има разделение на отговорностите. Благодаря много, председателят. Това беше кръгът на координаторите. Много интензивно, много задълбочено бе коментирана темата в този кръг. Сега малко по-стегнати ще бъдат, по-кратки ще бъдат изказванията. Рут Перен, следващия говорител. Благодаря, господин председател. Ще се постарая наистина да говоря колкото се може по-бързо и все пак да съм преводима. Аз внимателно изчетох целият доклад и си признавам, че темата е трудна. Темата е трудна. От 15 години, от около 15 години съществува ЕМЕА. Е, говорим за централна е, система на регистриране на лекарството и от тогава се борим за темата е, бдителност в тази област. С успех или без успех? Защото тази бдителност или сигурност на медикаментите, а и знанието за проблемите е толкова добро, колкото доставката на лекарствата. Кои са доставчиците? Това са националните здравни системи, това са болниците, пациентите и така нататък те не предоставят необходимата информация, през, поне през последните 15 години. Аз съм на подобно мнение като колегата, но не и по отношение на изменение 3, що се отнася до състава на а, комисията. А, имаме един израз в а, немския а, език, една пословица, която гласи вълкът да не става овчар. Това, че държавите членки искат това, проявявам разбиране. Но от политическа гледна точка това е погрешно. Правилно е там да се назначат представители на науката, но не и представители на националните здравни органи, които до сега не са направили нищо. Не мога да подкрепя това и това противоречи на всичко, което съм преживяла през последните 15 години. Аз мятам, че начинът на сътрудничество в рамките на комисията и новото структуриране в рамките на изменения 8 и 9 е интересно във връзка с работата на Комисията за а, хуманни а, медикаменти. И не съм сигурна дали съм съгласна с госпожа Първанова, но този въпрос може да бъде е, разгледан допълнително. Искам да кажа още нещо по отношение на така наречения черен триъгълник и съответното изменение. Ако бях производител на медикаменти, изменение 5 става дума, аз нямаше да пускам на пазара медикамент, който все, все още не е преминал през всички изпитания – пациентите го искат. Има групи пациенти, които го искат. Например, сме били поставени през годините под голям натиск от пациенти, заразени от ХИВ, които ни карат да получат медикаменти, които все още не са преминали през всички изпитания и тестове. Ние знаем за този проблем. Ако аз, например, трябваше да поставя такъв черен триъгълник като производител на лекарства, ще я да кажа не, предпочитам да изчакам защото това като цяло ще навреди повече на имиджа ми. Основателните причини за уведомяване на пациента трябва да бъдат формулирани по друг начин и от друг ъгъл. И аз съм съгласна и с госпожа Първанова и с другите изказали се, че листавката за пациента е важна точка. И пациентите отдавна се нуждаят от това. Комисията го знае. Знае, че ще бъде трудно, но това е мястото да се обърне внимание на пациентите, че този медикамент все още не е минал през всички изпитания и е, от друга страна ще бъде сигнал, знак, внимание, това е нов препарат, внимавайте, изчетете внимателно листовката. Така че подхода с черния триъгълник е може би малко плакативен подход. Да, това беше силна пледуария за учените, а не за националните представители учените, които са независими. Господин Петър Лиза. Благодаря, благодаря и на Линда Мак Еван. В повечето отношения ще се съглася с казаното от нашата докладваща в Сянка, госпожа Айозо. Но има два момента, за които ще помоля да седнем и да си помислим всички заедно. Първо, съобщаването на а, страничните действия от страна на пациента, който да става пряко на органа. Не съм сигурен. Ако лекарите откажат да сътрудничат, разбира се, че вероятно този вариант е допустим. Но това ще бъде слабо звено, защото отношенията между лекар и пациент обикновено са такива, че пациентът разговаря с лекаря си, обсъжда нещата и лекаря подава информация. обсъжда се има ли някаква грешка, дали е лекувано основното заболяване или е лекуван симптом, който и това е довело до поява на странично действие и така нататък. Но нека да не превръщаме изключението в правило, т.е. да даваме възможност пациента винаги пряко да общува с органа. Ако ще въвличаме пациента, аз съм много за това, което каза Линда, това да не става само през интернет, защото, да кажем, има възрастни хора, които са повечето от хората, които зависят от лекарства, а те не са непременно групата, която борави с интернет. И още нещо за спорното изнасяне на информация в черно каре. Сега разбирам тези, които казват, че не бива да бъде така. Поне в Германия така изглеждат некролозите. Не бива така да изглеждат, защото лекарствата не са нещо лошо, а нещо необходимо, с което помагаме на пациентите. Но разбира се, че лекарствата трябва и да се приемат по един разумен начин. За разлика от други колеги обаче, аз не смятам, че такова едно обобщение на най-съществената информация, априори е лоша идея. Знам, че много производители го правят, като гледам някои листовки на някои лекарства. Това вече се прави наред с това, което законът изисква, че трябва да се напише в листовката. Има и една страничка в едър шрифт на разбираем, понятен език, където пише първо това лекарство го приемайте, ако ви е предписано от лекаря и моля ви приемайте го точно както ви е предписано. Т.е. предупреждение не само какво би станало, ако вземаме лекарството, а и какво би станало, ако не го вземаме или го вземаме неправилно. Това е важна информация. Освен това, информацията за това, че трябва да се наблюдава за странични ефекти, които незабавно да се обсъждат с лекуващия лекар. Виждал съм такива листовки, смятам, че никак не са лоши и смятам, че останалата част от листовката не за всички пациенти е достатъчно понятна. За това не бива да отхвърляме веднага това а, предложение на комисията. Просто нека да я накараме да го уточни, защото нека да дефинираме какво означава съществени белези на лекарствено средство. Всеки би разбирал различно нещо. А ако не уточним, комисията сигурно е имала не, предвид това, което говоря аз, но трябва да бъдем по-конкретни защото иначе е, общата формулировка ще допуска най-различни тълкувания, което ще даде работа на юристите. Благодаря. Е, Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Макеван за този доклад. Фармакологичната бдителност наистина е много важна тема. Важна тема е и описанието към лекарствата. А, освен това, обаче, трябва да дефинираме какво означава действие и странично действие. А, според някои би имало само действия на дадено лекарство, не странични. Просто трябва да имаме по-добра европейска база данни. Фактът, че се предлага общ форум на държавите членки за фармакологична бдителност, няма да предотврати това, за което говоря, ако не изградим научна база данни, т.е. база данни на научни основи. Имам някои въпроси, които ще подплатя и с предложения за изменения. Например, информацията да не се подава само по интернет, а и на горещ телефон и чрез факс. Трябва да се помисли също така какво става с пациенти, които приемат лекарството по начин различен от предписания за да постигнат някакво здравословно състояние? Пациентът ли сам отговаря за това или лекарят, който е предписал лекарството? За някои хомеопатични форми ще се наложат някои изключения също така. И освен това възниква въпросът може ли пациентът да изпрати пряко факс на европейския орган по лекарствените продукти и ще си реши ли проблема по този начин? Ето давам примери от ежедневния живот в Германия се предписват различни лекарства за едно и също нещо, защото и цените са различни. Примерно даден пациент казва, това лекарство мирише по-различно от предишното, което ми предписваха и го изпраща на съответния орган и следва някаква бюрократична война. Така че трябва да се а, уточни много добре какво ще означават а, нашите формулировки. Що се отнася до изнасянето на информация в каре и черния триъгълник, аз мятам, че това е по-скоро сплашваща информация. Иначе, по принцип, смятам, че досието е много добре. Просто трябва да внесем някои уточнения, така че то да бъде приложимо на практика и да можем да запазим готовността на лекарите да сътрудничат, т.е. да подават информация. Трябва да им се създадат и някои улеснения. Значи, лекарството миришело по друг начин и затова го пращали на Емея, нали? Вкуса явно не е важен. Мисля, че активното вещество е решаващо тук. Много интересно. Михаил Тремополис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μακέβαν. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладващата госпожа Макеван за отличния текст, който ни предоставя. Искам да благодаря и на колегата Риваси за предложенията за изменения, които тя а, внесе. Е, Искам да се съсредоточа съвсем накратко върху два момента. Компетентността за фармакологичната бдителност, съответно за нормативната уредба в областта на фармацевтиката, беше изместена Тоест, сега тя е в ръцете на комисията, която носи отговорността за общественото здраве. Оставам с впечатлението, че сега предлаганите разпоредби се прокрадва тенденцията на пазара да могат да се пускат определени лекарствени средства без в достатъчна степен проведени клинични изпитания с цел с оглед на това, че ще и без това ще има по-изострена система за фармакологична бдителност. Веднага трябва да кажа, че не можем да се съгласим с подобно нещо, защото все пак ние представляваме гражданите и наш дълг е да изискваме да се изпълняват строги критерии за допускане до пазара и да се поставят по-строги условия за такова допускане. Тоест наистина да е доказано, че дадено лекарствено средство действително има терапевтично действие. Само на тази база можем да избегнем потенциалните опасности от новите лекарствени средства на пазара. Освен това, фармакологичната бдителност, респективно консултативния комитет или органа ще се финансират с публични средства. Затова този орган трябва да е напълно независим. Необходимо е националните компетентни органи също да запазят компетентността си в областта на фармакологичната бдителност. Не бива да забравяме, че е необходима и съответната система за националните органи, отговорни за фармакологичната бдителност, защото нежеланите странични ефекти трябва да бъдат наистина своевременно обхващани в информационна система. Европейската информационна система трябва да е удобна за потребителя, трябва да бъде лесно достъпна за обществеността. То наборът от данни наистина може да спомогне за добрата информираност на гражданите по отношение на нежеланите странични ефекти. Един втори момент, който искам да засегна накратко. Екологичното въздействие и рисковете, които пораждат лекарствените средства. Агенцията за околната среда проведе семинар за експерти и на 13 януари направи заключения, които се съдържат в съответния научен доклад след мероприятието. Там е записано, че допускането до пазара на лекарствени средства в Европейския съюз трябва да се подчинява между всички останали критерии и на екологичния критерий. Изисква се опасността която се поражда от лекарствените средства, да бъде проверявана и по отношение на околната среда и че в това отношение трябва да има хармонизация в Европейския съюз. Подчертава се също, че отпадъчните вещества от производство на лекарствени средства трябва по принцип да бъдат само изгаряни. Комисията би трябвало да се съобрази с заключенията от този научен доклад и колкото може по-скоро да разработи разпоредби за опазване на околната среда. За да могат да се избегнат вредите за околната среда още преди сертифицирането на дадено лекарствено средство. Освен това, смятам, че е необходимо да бъдат подкрепени, да бъдат подпомогнати съответните органи, занимаващи се с събиране на данни, за да могат тези данни да бъдат достъпни и да има мрежа между засегнатите страни. Благодаря, Хорс Шелард. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Много трудна е темата. Тема, която със сигур... по която със сигурност бързо трябва да намерим решение. Напълно съм съгласен обаче, че комисията не трябва да включва представители на страните. Тук става дума за чисто научна дейност и затова съветниците трябва да са от областта на науката. Ако случайно между тях има представители на страните, това може да е приемливо, но не държавите членки трябва да определят кой да влиза в тази комисия. Мисля, че всички сме съгласни, че базата данни трябва да е европейска защото само по този начин в нея може да се събира необходимата информация. За мен въпросът, който е важен е как базата данни събира данните си. Със сигурност пациентите са една възможност, но аз съм скептичен, ако оставим само пациентите да ни дават информация. Не мисля, че информацията може да бъде взета на сериозно, просто така единствено ако информацията е получена чрез лекаря или чрез фармацевта. И мисля, че трябва някаква бариера да се постави, някакво сито трябва да има, за да не влиза информация чисто популистка, например. Спомням се, например, когато се използваше ваксината за свинския грип, какви теории се развиха, колко хора били а, умряли от тази вакцина, а всъщност причините много често бяха съвсем различни, така че трябва много да внимаваме и си струва да обмислим как всъщност ще стигаме до информацията, до данните, които ще бъдат включвани в базата данни. Що се отнася до листовката за пациента, аз съм на възраст, когато от време на време трябва да приемам медикаменти и като чета тези листовки, трябва да ви кажа, че много добре е скрито нещото, което търся, именно дозировката. Тоест трябва наистина да прочета цялата листовка и затова смятам, че това е правилно средство към момента тази информация да бъде включвана там. Аз самия отхвърлям този черен триъгълник. Това е нещо, което може да се направи, но то може да доведе и до ситуация, в която пациентът, който получава лекарството чрез рецепта от лекаря, да каже, а, няма го този триъгълник тук. А, трябва да сме внимателни с информацията, така както тя е включена към момента върху листовката на пациента, според мен е достатъчна. Съмнявам се относно ефекта от получаване на информация през интернет, защото много хора не биха могли да използват това. Имаме нужда от друг тип предаване на информация през факс, писма и така нататък, включително и лекарите не винаги са на това ниво на комуникация, което се изисква. Благодаря. Кар Шлитер има думата като последен говорител. Eh, Благодаря. Повечето неща бяха казани, но все пак мога да внеса още някои неща в дискусията. Мисля, че Линда Маккейвън има, рех, има право. Действително, ако говорим за нежелани реакции днес, много често пациента вдига телефона на производителя и защо не е сигурно, че тази информация стига до съответните агенции и органи. Затова е необходим друг път на информация. Що се отнася до прозрачността? Това трябва да е нещо, което се разбира от само себе си. В един парламент, в една институция, в която ние винаги търсим прозрачността във всички области. Защо трябва да е толкова трудно, не мога да разбера, да се предвиди възможността за черен триъгълник при определени условия? Ако липсва черния триъгълник, пациентът няма да знае нищо, защото много хора изобщо няма да проверяват в тази европейска база данни, за да види всъщност, че а, има проблеми с а, това лекарство. Докато когато види този черен триъгълник, той става по-внимателен, по-предпазлив и по този начин се увеличава шанса да се намалят или отстранят страничните ефекти. В крайна сметка, даден медикамент по този начин може да отпадне от даден а, списък или дори изцяло да бъде забранено, ако а, прекалено много са страничните ефекти. Затова не разбирам резервите по отношение на черния триъгълник. От друга страна се казва, че всичко трябва да е записано върху листовката. Всички странични ефекти. А, включително ако там са изброени много необичайни странични ефекти. Ако, например, получа обрив, защото съм взел някакъв аналгетик, Знам, че обрива е нещо напълно нормално като страничен ефект, защото това е записано върху листовката на аналгетика. Това не е нещо странно и няма да съм чак толкова обезпокоен, защото този тип страничен ефект е изреден в листовката. Това може да доведе до успокояване в известна степен на пациентите, намаляване на така загрижеността им при поява на такъв страничен ефект. Така че аз мятам, че е, една такава система всъщност е насочена към пациента. И още нещо, що се отнася до екологичния ефект. Не сме говорили за него. В Швеция има една система, при която а, е, тези странични екологични ефекти са разделени на четири категории. И в това отношение нещата се разделят на различни нива. Например, на пациента се казва, че е необходимо да се подходи сериозно към определени сфери. Освен това, има ниво информация, която е само за фармацевти и за лекари и ниво, което е за техници. Така че информацията, която се подава е адаптирана към различните целеви групи и изглежда по различен начин. Аз мисля, че това е подходящ начин за боравене с този проблем. Има общи странични ефекти, става дума за екологични странични ефекти, так, такива, например, които се отразяват върху земеделието, върху е, рибовътството. Това са неща, които трябва да обясним още веднъж. Екологичното отражение, защото Европа все по-трудно успява да се отласне от тези отрицателни ефекти. Благодаря. Въпрос към комисията. Желаете ли да вземете отношение? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря за сътрудничеството с докладчика госпожа Мак Еван и многото положителни коментари по отношение на нашето предложение. В дискусията констатирам, че поредица точки в предложенията на комисията се очертава голяма подкрепа в проекто доклада, особено по отношение на въпроса за централната база данни, Юдра Vigilance, по отношение на актуализираните доклади, докладването от страна на пациентите, просто за да посоча някои примери. Докладчика препоръчва по някои от тези точки да подходи малко по-смело, отколкото комисията е предвидила това в собственото си предложение. Разбира се, за нас ще бъде трудно да приведем аргументи срещу изменения, които вървят в същата посока, както предложението на комисията. И тук е, така, усил, се усилват определени елементи. Пример е прозрачността и е, организирането на публични изслушвания, в това отношение не сме отишли толкова далеч, колкото се предлага в доклада или в проекто доклада. Все пак ние гледаме в една и съща посока и е, това, което е важно е предстоящата процедура без големи трудности да стигне до положителни резултати в това отношение. Е, онова, което изглежда по-противоречиво и бих желал накратко да се спра на него, са следните моменти. Първо, състава на комисията, на научната комисия. В работна група на съвета известно време дискутирахме този въпрос. Основните аспекти, представени от държавите членки, са рискът за комуникацията. Те а, държат на това всяка държава членка да има собствен глас в тази комисия, така че а, да се докладва на обществеността за съответните медикаменти. Това е в разраз с нашето предложение. От друга страна, ние проявяваме известно разбиране, но това не е единственият елемент на нашето предложение. В своето предложение ние, например, предлагаме избор от страна на управителния съвет, а не от страна на държавите членки. Това е един пример. А освен това има връзка с ролята на този комитет или комисия. В проекто доклада ние видяхме, че се предлага да се увеличи ролята на тази комисия и то в посока, която ние намираме за правилна, а именно съотношението между комисията за фармакологична бдителност в сравнение с общия комитет, който се занимава с хуманни лекарства, да бъде усилено като една последна бележка искам да направя, че това ще бъде основния комитет, основната комисия, съгласно предложението на комисията. Тази увеличена роля на комитета по фармакологична бдителност, която се предлага, според нас е нещо положително. Смятаме, че по този начин може да се постигне по-голяма независимост при а, оценката на нежеланите а, странични ефекти. Мисля, че ние можем да подкрепим една такава увеличена роля и най-вероятно ще подкрепим такава една по-голяма роля. Що се отнася до ам, листовката за пациента, аз си позволявам да отбележа, че във връзка с едно присъствие на комисара Ферхойген, мисля, че през май 2007 година беше това, бе отправено изискване към комисията още тогава да се направят предложения за подобряване на съдържанието на листовката за пациента. Това е много трудна тема. В публичните консултации ние предложихме тогава да се обобщят страничните ефекти, особено често срещащите се и много често срещащите се, да се включат важните странични ефекти. Критиката, която бе отправена към нас е, че в това обобщение трябва да става дума само за страничните ефекти. Не само за страничните ефекти. Т.е. от нас се изиска в обобщението да бъдат включени и положителните, и отрицателните елементи. И в отговор на това ние предложихме този тип обобщение, за да отговоря на господин Лизе както положителните, така и отрицателните а, реакции и ефекти и преди всичко често срещаните и важните странични ефекти а, да са включени в обобщението. Тоест, нези, които пациента изчита и след това спира да чете листовката обикновенно. Ние осъзнаваме факта, че много критика бе отправена за това наше предложение и се надяваме по-нататък да има възможност да направим стъпка напред в предстоящата процедура в интерес на пациента. Освен това, искам накратко да се спра на някои критични моменти. Първо, финансирането. Към момента вече има забавяне по отношение на разработването на базата, е, базата данни OIDRA Vigilance и това отчасти се дължи на бюджетни причини. Защото Юдра е, Vigilance е унази база данни, която изисква най-много ресурси, много повече от други бази данни. Не искам сега да навлизам в дискусия за бюджета, но не са увеличени общностните субсидии за тази база данни. Аз не виждам тук някакъв конфликт на интереси или риск. Индустрията не е включена в надзорния съвет, не е включена в някакъв орган, който да участва при взимането на решение за бъдещето на Юдра Виджеланс. Това мога да ви го кажа със сигурност. И ако има някаква близост между бизнеса и Юдра Виджеланс, тя е много повече преди регистрацията, отколкото след регистрацията на продукта. Така че рискът е малък. Що се отнася до е, одобрението и така упрека в това отношение, че с нашето предложение ние искаме да насърчим по-бърза регистрация и пускане на продукта на пазара, това не е така. Ние имаме инструменти в нашето законодателство, които позволяват в определени ситуации сравнително рано да се даде одобрение за регистриране на продукта при много редки болести, например. И тази възможност може да бъде изчерпана. Това не бива да бъде предложение, което по някакъв начин да, из... да промени равновесието. Това е нещо, което, в което мога да ви уверя тук. И пристъпвам към заключителните си думи. Ние сме много оптимистично настроени, що се отнася до предстоящата процедура. Комисията е в една преходна ситуация в момента. Номинирания комисар Тали и тук по време на изслушването каза, че проявява интерес към бързо протичане на процедурата и в този смисъл ние се надяваме, че е, ще успеем да откликнем на тази ориентация и че скоро ще стигнем до конкретни резултати по този въпрос. Благодарим ви за подкрепата по важни елементи от нашето предложение. Благодаря, господин Тирбергер, за този коментар. Нека да чуем и докладващата, която може би иска да добави нещо в заключение. Само искам да благодаря на колегите за коментарите и за желанието им да постигнем една максимално добра система. Има и на съгласие, но то не е по основите на желанието ни за промяна. Искам да започна с състава на комитета. Била съм в Европейската агенция, знам, че има различно представителство в различните комитети. Също мислех, че трябва да са учени, бих разбрала това желание. Това да бъдат учени от националните компетентни органи, а не кой да е с някакви експертни знания в областта на фармакологичната бдителност. Съвета 6 месеца обсъжда този въпрос, но аз не смятам, че това е ключовия въпрос. Доста бях шокирана, че 6 месеца им трябваха 3-4 работни групи и посветиха времето си на това. Смятам, че имаше и по-важни въпроси, с които да се заемат. Бих приела този довод да са представени всички държави членки чрез компетентни хора, които работят в полза на общото благо. Предложих а, професионалния комитет да има по-голяма тежест, защото през сега действащата система и това го разбрах след разговорите с Европейската агенция, системата всъщност не работи надежно. И за да може Комитета по фармакологична битон да работи добре, трябва да се отправи препоръка. Разбира се, крайното окончателното решение ще бъде е, взето от консултативния комитет, но те трябва да отчетат е, професионалното представителство. Но целта беше този комитет да заработи добре, а за да стане това трябва да има подходящи хора, които да представляват държавите членки, не само а, е, държавни служители, които да отчитат статистиката. Мисля, че ще можем да намерим компромисно решение възоснова на казаното. Що се отнася до пациентските сигнали а, и за прякото подаване на такива сигнали от пациентите? Не смятам, че хората трябва директно да се обрежат към Европейската агенция, което бе предложено, но трябва да има а, някакво пресяване от националните компетентни органи. И така се получава в държавите, в които има такива пациентски сигнали. Те не изпращат директно а, сигналите. Тези органи разполагат с името на пациентите, сверяват информацията дали наистина това е действителен доклад за неблагоприятна а, лекарствена реакция и пресяват получената информация. За това поддържа мнението, че трябва компетентния орган а, да бъде един вид като сито, а, а всъщност крайният резултат ще бъде толкова добър, колкото е и подадената на входа информация. Затова това пресяване е изключително а, важно за цялата система на фармакологична набдителност. Що се отнася до триъгълниците, не смятам, че това е толкова а, важно. А, тази информация трябва да се съдържа в листовките, не в черните карета. А триъгълникът, аз не съм медицински работник, тук има други професионалисти, но триъгълника вече е признат сред медицинските лица, като а, обозначаваш нещо свързано с а, здравеопазването. На, използват се и звездички, не за обозначаване на лекарствени средства, които се следят строго по определени хапчета. И за да не стане объркване, аз предлагам, ако бъде използван този триъгълник, то той да бъде в контекста на създадената система и да не се създава объркване нямам някаква фиксация по отношение на този триъгълник, но а, по отношение на хапчето не мисля, че намерихме удачното решение в а, листовката. Изслушвам мненията на хората, но основната информация, която се предлага, трябва да е по-разпознаваема и можем да продължим да го обсъждаме с колегите. Радвам се, че комисията внесе яснота възможността за това, че предлежението може да бъде разчетено като задна вратичка за авторизация, за одобряване на лекарствени средства. Това по никакъв начин не се отразява на процедурата за авторизация на лекарствените средства и съм благодарна за пояснението на комисията. И накрая по въпроса за екологията, колегата от Зелените и други го споменаха. Наистина това е голям въпрос е, за е, влиянието на лекарствените средства върху екологията. Свързано е с докладването на сигналите за нежелана реакция. Може би комисията тук може да отговори какво е мястото на екологията. Аз лично не виждам къде е мястото в този законодателен акт. Това е което имам да кажа. Очаквам по-нататъчната ни работа. Благодаря на докладващата. Благодаря и за този а, активен дебат. дебат. 3 февруари 12 часа. Това е крайният срок за внасяне на предложения за изменение. И в през месец април ще гласуваме в нашата комисия. Сега, последната точка от нашия дневен ред, не е по-малка важна, фалшифицирани лекарствени продукти, изменение на директива 83 от 2001 година. Докладваща е госпожа Мариса Матиас и тя има думата. Obrigada, Sr. Presidente. Благодаря, господин председател. Мисля, че предложението на комисията се занимава с един проблем, който става все по-важен за гражданите. Основната ми идея при обработването на документа бе следната. Разбира се, хубаво е да постигнем общ интерес в една област, в която има доста различни мнения. И това беше всъщност целта на моята работа. Комисарът Ферхойген в едно интервю преди около месец даде интервю за вестник Дивейт и мисля, че вече излезе превод на тази статия. затова ще изчета на английски текста, ако позволите. Комисар Ферхойген казва, че количеството на фалшифицираните медикаменти се увеличава постоянно. Комисията е много загрижена във връзка с този факт. Около 35 милиона фалшифицирани таблетки са били констатирани чрез целенасочени проверки в държавите членки това съответства на така, кое, нещо, което надхвърли най-лошите ни очаквания и това само за два месеца. Много антибиотици и други продукти а, бяха констатирани. А, именно поради това тези дейности трябва да бъдат много а, строго наказвани. Край на цитата от тази статия, от това интервю. Изчетал го, защото то така до голяма степен пасва на духа на диалога тук и опитите ни да се борим срещу навлизането на нелегални фалшифицирани медикаменти на пазара Всъщност ние се опитваме да променим една директива, без да сме в състояние да спрем навлизането на фалшифицирани продукти на пазара. Ще положа всички усилия да успеем да постигнем и гарантираме безопасност и сигурност за пациентите. Лично аз бих желала да благодаря на всички които ми помогнаха при изработването на доклада. Сега няма да се спирам на отделни точки от доклада си. Искам само да се спра и изредя онези елементи, които са основополагащи при тази тема. Ще обърна внимание на тези елементи, при които за мен е важно да чуя коментари, критика и предложения. Ще се концентрирам върху 9 точки. Освен това, разбира се, вие можете да направите коментари и бележки, които са важни за вас, извън отбелязаното от мен. Онова, което искам да кажа, касае правното основание. Комисията се позовава само на функционирането на вътрешния пазар – аз мисля, че е необходимо всъщност да обърнем внимание на това, че става дума за едно двойно правно основание, защото фалшифицираните медикаменти биха могли да доведат до сериозно увреждане на лица поради неправилни, а, неправилни терапевтични ефекти, поради това, че те са отровни, Мисля, че със сигурност по време на дебата ще се спрем на този въпрос. Втората точка определенията в директивата, в допълнение на тези понятия, които са предложени от комисията, аз предложих тази точка за определенията, за дефинициите не с цел да направя предложението по-сложно, а за да постигна по-голяма прозрачност и яснота, така че по един така недвусмислен и директен начин да стане ясно за какво става дума и всеки в дистрибуторската верига да знае съвсем ясно и точно какви са задачите, задълженията, какво е мястото му. Поради това аз добавих сред понятията в точка дефиниция или определение какво е активно вещество е, и някои други понятия, включително лицата, които участват в веригата на доставка. Разбира се, трябва да се прави разлика между търговец и е, посредник в е, тази верига, защото просто става дума за различни е, економически дейности. Направих всичко това с е, цел да намаля възможните сиви зони, да постигна по-голяма яснота, защото сивите зони до сега бяха един от най-големия проблем в областта на лекарствените препарати. По ясна терминология с цел конкретно приложение на този правен акт. Освен това, следващата ми точка касае признаците за сигурност и безопасност. Тези признаци или характеристики са нещо задължително за лекарствата, подлежащи на лекарско предписание. А, тук а, правя а, разграничение и тук трябва да се изисква много успешна реакция а, с оглед на а, проблема, пред който сме изправени. Фалшифицирането на лекарства може да стане както по отношение на, гене, на генерични препарати, така и по отношение на такива, които се изписват с рецепта или не подлежащи на задължително лекарско предписание. Когато се фалшифицират генерични препарати, разбира се, ефектът е по-малък, защото и цените са по-низки. Поради това е важна темата за признаците за сигурност. Хубаво е също така да се предвиди една оценка на риска. Интересно да чуем дали комисията е съгласна в това отношение и да се прецени а, така, обхвата на риска с оглед на препарата, който се фалшифицира и неговата стойност. Докладчиците в сянка направиха предложение за генеричните препарати и аз мисля, че това е добра идея и съм готова да разгледам различните предложения. Що се отнася до нези медикаменти, които се продават свободно без рецепта, аз бих предложила след влизането в сила на това предложение да се предвиди един период от 5 години, за да се види какви признаци, какви характеристики на сигурността могат да се предвидят по отношение на тези свободно продавани лекарства. С това разграничение с въвеждането на тази категория, аз бих искала да придам по-голяма ефективност на предложението, да създам едно предложение, което откликва непосредствено на големи проблем. Има обаче много данни, които липсват и поради това това разграничение не е никак лошо. Освен това, едно допълнително предложение към предложението на комисията. В него става дума за интернет търговията и продажби. Знаем, че а, това е така а, основно средство за продажба на а, фалшифицирани а, медикаменти. В някои държави това е забранено, а в други държави тази онлайн търговия е а, незаконна. Тук става дума за една зона, в която наистина е необходимо да се внесе яснота. Разбира се, бихме могли да кажем на обществеността, че сме готови да вземем превентивни мерки, така че фалшифицирани а, лекарствени препарати да не попадат в а, дистрибуторската мрежа. Не бива обаче да е, подценяваме интернет продажбите е, и е, това, което е важно да стане ясно за потребителите, че за нас важна е тяхната сигурност и безопасност. Тоест, тази осведомителна информационна кампания трябва да покаже, че Опасностите са много големи. Трябва да се повиши, така, да се увеличи вниманието на обществеността по отношение на рисковете, по отношение на това, че има много фалшифицирани препарати и че е на лице опасност, риск, ако потребителите пазарят лекарства през определени канали. Всичко това трябва да стане ясно информационната кампания, може да има сериозен ефект, е, негативен върху здравето. В, Съединените, в Обединеното кралство, например, отдавна е въведена а, такава система и а, това е един добър пример. Така, например, фармацевтичното общество на Великобритания е така, един добър пример със своята дейност в това отношение. Мисля, че колегите а, са в, а, така информирани за измененията, които съм представила в тази връзка. Става дума за наличието на връзка между онлайн аптеки и аптеки, които така, съществуват физически. Това е една от възможностите е, за така, осигуряване на повече безопасност. Е, няма сега да ви представя подробности британската система, но това, което искам да кажа е, че а, е, това е подход, възможност, която задължително трябва да бъде включена в директивата. Разбира се, аз искам да имаме време за дебат и а, тук става дума за информация. Ако изхождаме от това, че един а, фалшифициран медикамент или че фалшифицирането на медикамент е престъпление, защото по този начин се нанася вреда на общественото здраве, тогава трябва да се предвиди и санкция срещу а, това престъпление. Трябва да се предвидят адекватни санкции, санкции, които съответстват на предвижданите е, за е, подобни на санкциите, предвидени за опойващи е, вещества. И при следващата точка става дума за контрола и инспекциите. Инспекциите следва да се провеждат съгласно утвърдената практика на производителите. Има международни споразумения, конвенции в това отношение – рутинни проверки, проверки на случайен принцип. Много често този тип проверки водят до добри резултати за откриване, установяване на фалшифицирани продукти и затова е необходимо да се проведе оценка на риска която е в непосредствена връзка с една следваща точка в доклада. Това е една от най-важните за мен точки, а именно международното сътрудничество в това отношение. Търговията не познава граници и затова е много важно международното сътрудничество в тази област да бъде усилено и да бъдат намерени адекватни многостранни пътища, възможности, механизми, за да се открият източниците на фалшифициране и механизми, които действително, чрез които действително може да се установи происхода на фалшифицираните лекарства. След това по отношение на задължението за информация, агенциите, които съществуват на общностно ниво, органите, връзката между Европейската агенция и органите на национално ниво е една добра идея, защото по този начин, според мен, по-добре би, могло, би могло да се обхване глобалното измерение на този проблем и да се намерят по-адекватни решения, защото често има противоречиви информации и е трудно да се докладва по така, различни получени а, информации. Затова е хубаво и важно да има сътрудничество между органите и за целта е важно а, да се въведе, например, едно ежегодно задължение за докладване, така че да се е, измери, да се обхване всъщност измерението на проблема. И последна точка, господин председател, става дума за това, че предложението на комисията не се занимава с надзора върху лекарства, предназначени за трети страни. Много трудно е да се обясни защо от една страна има много стриктни изисквания за лекарствата, внасени на европейския пазар, същевременно обаче няма подобни задължения или отговорност за лекарства, които, например, се изнасят за Африка или за Азия от Европейския съюз. Ние сме на мнение, че този аспект също трябва да бъде включен, защото иначе не може да се осигури е, тясно международно сътрудничество. В заключение искам е, само да обърна внимание на това, че правната служба би следвало да се да така, вземе становище по въпроса за прехвърлянето на правомощия и разпределението на правомощията във връзка с Лисабонския договор, дали в това отношение са настъпили изменения и в тая връзка си мисля за това дали с изменението на директивата ще се създаде яснота. И на последно място бих искала да кажа, че аз наистина съм убедена, че тук става дума за нещо, което е, ще доведе до допълнителна полза. И за това бих желала да благодаря сърдечно на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество до този момент. Същевременно обаче това е първият ми доклад в Европейския парламент и за това бих могла да ви кажа, че съм готова да приема вашите предложения, критики, препоръки и разбира се, съм на линия за всякакъв вид сътрудничество, за да напиша добър доклад. Благодаря. Благодаря на Мариса Матиас за този доклад. Е, очевидно много задълбочено сте се занимали с темата, а и като първи доклад ви се падна огромна тема. Желая ви много успех. Думата поискаха докладващите в Сянка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мариса Матиас още в началото на дейността си просто се наложи да скочи в студената вода и направи чудесен доклад. Тук трябва да похвалим и комисията, защото не винаги предложението, идващо от комисията, първоначално е добро. Много е добро, макар че има още какво да му се доискосурява. Искам да се спра на няколко момента. Основният момент е сигурността на пациента. Тук всички сме съгласни. Според мен, сигурността на пациента е свързан с въпроса за това къде се крие потенциал, който носи риск за пациента. За това съм на едно мнение с Мариса. Тук става дума преди всичко за подлежащи на рецепта а, медикаменти, независимо от това дали са генерични или не. ако те задължително се изписват по рецепта, т.е. не са подходящи за само медикация, т.е. лекар ги предписва, тези лекарства имат съвсем друг рисков потенциал от, да кажем, таблетки против главоболие. Тази разлика се прави в нашето европейско законодателство чрез въвеждането на задължение за изписване по рецепта и респективно за свободна продажба. Тук съм съгласна с Мариса. Тя предлага да се е, оставят 5 годиш, да се остави 5 годишен срок, за да се види как ще сработи системата, дали работи добре за задължително отпусканите по рецепта лекарства или не. Тук съм напълно съгласна с нея. Освен това съм съгласна, че много точно трябва да огледаме показателите за безопасна употреба, като за тях трябва да има много точни разпоредби. Самите те няма да са скъпи. Е, скъпо, скъпа е обратната проследимост, но какво да се прави, сигурността си има цена и е в интерес на самите производители да няма опасност за пациентите. Току-що говорихме за фармакологичната бдителност и за нас беше нещо съвсем естествено, че нежелателните странични ефекти трябва да бъдат избягвани Същото е и тук. Всякаква опасност трябва да бъде съобщена на пациента, ако има такава, особено при а, медикаменти, а, които намаляват холестерола или лекуват ракови заболявания. Тук непременно трябва да се даде информация на пациента. Смятам, че системата трябва да е много ясна и уточнена трябва да си говорим за откритите проблеми, за това го говоря. Сега паралелните е, търговци какво ще правят на мен, ми, ми е все едно. Дали преопаковането ще се забрани или не, все едно ми е, стига да не се накърняват показателите за безопасна употреба. Или ако те бъдат накърнени, след това да бъдат възстановени. Сега дали с този инструмент това ще стане или с друг инструмент, нека да забраним разрязването на блистерите. Това никак не допринася за сигурността на пациентите. Размерите на опаковките трябва да бъдат единни за Европейския съюз. Очаквам от колегите да застъпват нашите интереси и по отношение на блистерите. И още нещо за основния проблем – а именно а, продажбата онлайн, чрез интернет аптеки. Някои от нас още от години повтарят, че интернет аптеките не са нещо добро за пациента, защото по този начин отпада прекият контакт с, с пациента, той не може да покаже всичките си проблеми или аптекаря или лекаря не може да види какво е неговото състояние. Отхвърляше се това по финансови причини, по какви ли не. Ето сега сърбаме по парата. Е, трябва, както предлага и госпожа Матиас, сертифициране на интернет аптеките. Трябва да се сертифицират тези вебсайтове и да се погрижим пациентите добре да разберат какво означава сертифицирана интернет аптека и да свържем с това реимбурсирането на лекарствата. Не може да се реимбурсират лекарства, купени от къде ли не. Освен това смятам, че когато говорим за показателите за безопасна употреба, трябва да е гарантирана и обратната проследимост, иначе няма смисъл. Ако знаем, че даден медикамент или дадена серия от медикамент няма, е, примерно е празна, няма, няма съдържание упаковката, това трябва да се може да се проследи. Сега, аз винаги много съм държала на защитата на данните но за мен е по-важна сигурността на пациента, така че все ще успеем да гарантираме истинска обратна проследимост на данните, за да можем да речем да намерим пациент, който трябва да предупредим или информираме за нещо. Това са точките, които са изобщо, особено важни за мен. Има нещо, по отношение на което съм скептична това са 12, 24, 37 предложение на госпожа Матес, както и други. Не съм убедена как ще сработят нещата с контрола и кой ще изпълнява тези задачи, кой ще ги а, плаща. А, Предложение 42 не е лошо, но не мога да си го представя как ще се прилага на практика. Инспектори и контролери, ако ги имахме извън Европейския съюз, чудесно, но в момента проблемът не може да се реши така. Това, което трябва да осигурим е всички производители, независимо от това дали на оригинални или на генерични а, препарати, трябва да имат гарантиран вътрешен контрол на активното вещество. Вътрешният производствен контрол, инхаус контролът е най-сериозната гаранция. Освен това, има още някои неща. Различните категории показатели за безопасна употреба в Мариса в предложение номер 9 се опитва да въведе различни категории показатели за безопасност за различни категории продукти. Още не съм сигурна дали трябва, дали не е прекалено амбициозно като за начало, но в хода на обсъждането ще стигнем и до там. Председателят, благодаря. Паралелните търговци бяха на прицел, когато говорихме по тази тема, защото си мислехме, че който може да разреже блистър, може и да го фалшифицира. Опита ни получи, че не това е проблема, че има съвсем други източници на фалшификати. Знам от паралелните търговци, например, че те много държат да работят чисто, т.е. да има показатели за безопасна употреба. Затова смятам, че не бива да смесваме нещата. Размер на опаковката, разфасовка, сигурност на безопасност на медикамента, който се намира вътре в тази опаковка. След Олга Крамер, следващата докладваща в сянка, следващия докладващ, извинете. Благодаря, няма да проточвам нещата излишно, защото смятам, че повечето от нас са на едно мнение по отношение на тази тема. Аз съм от пет години в този парламент, но влизам в положението на младата колега а, и за това само мога да я поздравя за чудесната работа по този първи доклад. От името на моята политическа група аз съм принципно съгласен с нея. Има някои системни моменти, по които така, имам някои въпросителни. Дали сме на път да създадем най-доброто законодателство. Няма да повтарям казаното как расте риска от фалшификати на европейския фармакологичен пазар. Сега, не разбирам защо докладващата се заема с темата на така наречените спомагателни вещества или както често се казва вещества носители. Това би разширило приложното поле на инструмента и би включило производството на в лекарствени средства. Аз мисля, че тази област е уредена в достатъчна степен. Не знам а, дали трябва да правим по-строги тези разпоредби. В момента а, вниманието ни трябва да бъде насочено върху дистрибуторската верига. Така че не съм сигурна, че спирането на вниманието на така наречените аджуван е много правилно тук. Също така не ми е много ясно какво се цели с някои, споменаването на някои генерични а, лекарства в смисъл на изключването им от процеса, а доколкото разбирам предложението на комисията. Важен е риска, независимо от това дали става дума за оригинални или генерични средства. Става въпрос за медикаменти, които се отпускат задължително по рецепта и да се види кои съдържат риск, кои не съдържат. Сега, на първо четене според мен. Не смятам, че трябва да се изнасят извън скоби по какъвто и да било начин генеричните средства. Мисля, че формулировката на комисията е достатъчно ясна. На практика и за в бъдеще ще има а, лекарствени средства, които задължително се отпускат по, раз, по рецепта. От тях ще има оригинални и генерични. И винаги и двата вида ще бъдат засегнати от опитите за фалшификации. Що се отнася до интернет, много правилно е включен в доклада. А, т, дори не е необходимо изкуствено да си измисляме проблеми, те сами ще възникнат вследствие на развитието на живота и техниката. Интернет, т.е. влиянието и значението на интернет растат тук не можем да се борим. Всеки пациент, който си купува лекарство по интернет, трябва да бъде наясно, че поема повишен риск. Наше задължение е да обърнем вниманието му върху този риск. Сега, сертифицирани фармацевти по интернет, да, смятам, че това е правилен подход, но не знам как да стане. Лично аз също не се сещам за някакъв царски път, защото всяка, всяко предписание по този въпрос ще може да бъде и фалшифицирано. Сега, което ми се, нещо, което ми се вижда малко прекалено е, да накараме, да предложим на комисията да задължи интернет доставчиците да постави на собствените си уебсайтове предупредителни надписи. Това ми се вижда непостижимо. Но във всичко останало съм съгласен с доклада и мисля, че много бързо ще стигнем до единодушие по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Благодаря, Марина Янакогакис. Ама я? Михаил Трамополос, той е тук. Е, Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя младата докладваща Мариса Матиас за отличния документ, който е разработила. Тя наистина задълбочено се е занимала с темата и я е проучила, с което улеснява нашата работа. Повечето предложения за изменение а, са достойни за подкрепа и мисля, че можем да се присъединим към нея. Има някои моменти, които за мен са малко по-спорни. Смятам, че определенията на понятията трябва да отчитат и паралелната търговия. Що се отнася до фалшифицираните лекарствени продукти, знаем, че е, търговията с тях има и економически аспект, е, който тук трябва да се включи, наред с аспекта за общественото здраве. Госпожа Матиас говори и за съответните лицензии и патенти, които трябва да се вземат под внимание. За интернет търговията. Тук трябва да гарантираме висока степен на защита на пациентите. Комисията по-скоро е насочила погледа си към традиционната дистрибуторска верига, но ние много добре знаем, че и онлайн се търгуват лекарствени средства и трябва да предприемем съответните мерки. Макар и не е, преки законодателни мерки, които не са възможни в момента, все пак трябва да а, е, направим необходимото за защита на пазаруващите по интернет пациенти. Може би да се състави списък или регистър на интернет търговците в областта на фармакологията, за да се знае кой с какво има право да търгува. Мисля, че тези предложения са в правилната насока. И тук ще добавя, че държавите членки би трябвало по-системно да си сътрудничат, включително и в рамките на Европол. Може би трябва да се включи разпоредба, която да инкриминира търговията по интернет с фалшифицирани лекарствени средства. Държавите членки трябва да имат възможност да влияят върху пазара на фалшифицираните лекарствени средства. И още нещо, трябва да има много ясна дефиниция на понятието фалшифицирани лекарствени средства и то в, дух, в рамките на Световната здравна организация, нещо, което ще улесни сътрудничеството между държавите членки. Ето защо смятам предложението на госпожа Матия за много правилно. На четвърто място приветствам предложението на комисията за засилване на контрола по цялата дистрибуторска верига, както и на всички е, звена от тази верига. също и в законната дистрибуторска верига трябва да се осигури съществуването на някакъв вид регистър. Предложенията за изменения 42, 43 са много добри. Що се отнася до предложенията за санкциите, също ги подкрепяме. На следващо място Смятаме, че е добре добро предложението за предотвратяване на износа на фалшифицирани средства. Преопаковането. Тук наистина трябва да се съблюдават показателите за безопасна употреба. Следващото предложение е – информиране на обществеността. Да, трябва да се гарантира информираност на обществеността за да може да се предотврати използването на фалшификати. Както виждате, общо взето подкрепяме предложенията на докладващата. И в заключение има едно предложение за изменение, то е номер 28, него не можем да го приемем. Става въпрос за това, че и генеричните, и оригиналните лекарствени средства трябва да имат еднакви показатели за безопасна употреба, нещо, което да се отчита при оценката на риска. Ето защо тези показатели трябва да се отнасят до всички категории. Благодаря. Имаме много колеги, пожелали да вземат е, думата. Следващите ще имат по две минути, иначе няма да ни стигне времето. Благодаря. Тогава една предварителна бележка. Може би ще направите ще направите изключение за мене, защото аз ще говоря и от името на госпожа Костет, която е докладчик сянка от ЕНЕП. А, няма да вземе думата. Значи, накратко, госпожа Гостет няма възможност да дойде днес тук. Има важно задължение в избирателния си район. Аз имам задачата да обобщя най-важното от нейно име след проведената дискусия в нашата разботна група. Госпожа Костет, както и цялата фракция на НЕП, смята, че господа, госпожа Матиас е подготвила отличен доклад и по принцип ние подкрепяме нейните предложения особено относно двойното правно основание, относно по прецизната дефиниция, защото тук не става дума за пиратски продукти, това е важна тема, а също така е важно да се подчертае, че такива медикаменти могат да бъдат и вредни. За това изискването за прецизна дефиниция трябва да се подкрепи разширяването на приложното поле е, за дистрибуторската верига. Предложения 13 и 14 също намират нашата подкрепа, както и предложенията по отношение на дистрибуцията по интернет. Госпожа Гостет смята, че по отношение на преходния период можем да бъдем малко по-строги. В имко госпожа Сотори предложи влизането в сила да стане след 6 месеца. Може би целта пък е прекалено амбициозна, но може би има компромис. Въпросът ми е дали не можем да сближим предложението си с това на имко. Дагмар Рот Берен вече го спомена. Ние също смятаме, че е, трябва да има генерална забрана за преопаковане. Въобще опаковката да не може да се отваря веднъж произведена. Така, до тук бях от името на госпожа Костет. Аз лично, както е естествено да има лични мнения. Аз лично съм малко критично настроен към забраната за преопаковане, защо, защото все още нямаме хармонизация на разфасовките, така че въпросът трябва да се обсъди допълнително. За интернет продажбите се подписвам под всичко казано от колегите и добавям, че съда на европейските общности дава възможност на държавите членки по принцип да забрани продажбата на, по интернет на лекарства, подлежащи на лекарско предписание. Може би това трябва да се поясни в, една, в едно от съображенията. И последното, което искам да кажа е, че трябва да се постараем да направим необходимото по отношение на обратната проследимост, когато, да кажем, има фалшифицирана доставка, трябва да можем да стигнем до пациента и да го информираме. От друга страна има обаче и основателни опасения за това, че даден производител може да злоупотреби с информация, ако знае винаги кой лекар, какво на кого е предписал и коя аптека какво на кого е продала. Трябва да измислим някаква система, която да не нарушава защитата на личните данни. Благодаря. Почти на минутата, две минути на госпожа Кростет, госпожа Антония Първанова. Благодаря, господин председател. Ще ни трябва малко тренинг с тези времеви ограничения. Благодаря на Мариса за отличния доклад. Тя свърши невероятна работа, особено по отношение на определението на фалшифицираните продукти, разширяване на обхвата, но също така и продажбата по интернет и сътрудничеството и обучението на митническите служители. Три въпроса ще подигна. Докато говорим за интернет, тук не става дума само за интернет в чист вид. Потребителя трябва да получи този продукт и този продукт трябва да стигне до него. Може би ще ви дам един странен пример, но той е обоснован. Опитайте се да използвате кредитна карта за услуга DHL или Federal Express. Ние сме отворили вече вратата. Опитваме се да продаваме изключително опасни средства, като лекарствените средства и сега вече сме изправени пред проблем. Изключително важно е хората да знаят, че е, купуването на лекарства не от аптеката, наблизо или някъде другаде, а по интернет, е, виртуално, може да бъде крайно опасно. Що се отнася до генеричните е, лекарства, на базата на данните, с които разполагаме, генеричните лекарствени средства по-рядко биват фалшифициране, така че ако а, продаваните без а, лекарско предписание лекарства се фалшифицират още по-малко, можем да из, ги изключим. Или трябва да се придържаме и към двата вида лекарствени средства, или ги изключваме и двата вида лекарствени средства, защото ако цената се увеличи на 3-4 евро, тогава ще имаме проблеми. За това би трябвало да включваме и цената като критерий. И на последно място преопаковането. Трябва да го обсъждаме в светлината на някакви срокове, тъй като законодателният акт няма да бъде прият преди да изтъкат 3 години и трябва между междувремене да се отчетат и е, предписанията, лекарските предписания. Други продукти в Европейския съюз като хранителни стоки не могат да бъдат препакетирани. Не знам за автомобилите дали това е допустимо, но а, пакетирането, опаковката е елемент от а, безопасността. Иначе ще застрашим здравето на пациента. Благодаря, госпожо Първанова. Ще имам това предвид и благодаря за поканата да пием кафе. Яна Шо. Elnök úr, Господин председател, искам да приложа един малко необичаен метод, за което искам вашето разрешение. Ще поставя въпрос към докладващата и докладващите в сянка. И след като чуя отговора им, ще продължа. Възможно ли е? Добре, попитайте, но тя ще отговори накрая. Нямаме достатъчно време. Задайте си въпроса, а тя ще отговори накрая. Uh, отговора, който очаквам, би бил една дума или едно число. Но, както и да е, въпросът ми е следния. Някой от присъстващите тук знае ли какъв е делът на фалшифицираните лекарствени средства, които се продават по интернет. Разговарял съм с различни експерти, които ми говорят за 80 до 90%. Но на мен са ми известни и други числа, Както и да е, във всички случаи повече от половината лекарства, продавани по интернет, се оказват фалшифицирани. Защо този въпрос е толкова интересен? Госпожа Матиас също спомена, че в първоначалния текст, а и вмятам, че господин комисарят Верхойген каза нещо, е, е казал в интервюта си е, нещо ужасяващо, ако то е вярно за количеството лекарства, хванати като фалшиви. Докато в предложението на комисията няма и думичка за продажбите по интернет. Не виждам техническо решение на проблема обаче. Според мен решението е да обърнем внимание на държавите членки, че е най-добре да забранят продажбите по интернет на лекарства, защото това наистина е нещо много опасно. Благодаря, Юдит Меркес. First, like indeed... Благодаря. Най-напред искам да поздравя Мариса Матиес за един доклад, който е много добре проучен и представя пълен преглед на този отрасъл. Съгласна съм, че трябва здравето на пациента да е на първо място, но бих искала да подчертая, че това е предложение срещу фалшификатите и трябва да имаме това приложно поле предвид. Трябва да включим и злоупотребите с интернет, подкрепям казаното за това, че трябва да имаме списък с безопасни източници. Задължително е да уведомим и пациента за този списък, пациента да знае как да го използва, защото е безсмислено да имаме списък, ако пациента не е уведомен за безвредния източник и трябва да има ясно разграничение между лекарствените средства, които се изписват по предписание лекарско и тези, които не се изписват така и съответно да бъде определено и приложното поле на този регламент. Вече бе споменато и определението за фалшификат на СЗО. По какъв начин и кое определение всъщност ще приемем? Трябва ясно да разграничим умишлените действия и грешки в производството. Има още а, два елемента, с които не съм напълно съгласна с госпожа Матия, са именно за рутинните проверки, редовните проверки. Би трябвало да сме реалисти по отношение на инспекциите. Не можем да провеждаме инспекции в цял свят, за да сме сигурни, че нищо вредно няма да влезе в Европейския съюз. Това, което можем да направим е да укрепим съществуващата система – Разбира се, че ще провеждаме и инспекции, но трябва да се възползваме от е, отговорността на производителя да сертифицира източника. Благодаря, Карл Шлютер. Ние всички знаем какъв голям проблем това е и Нашите усилия не би трябвало да вредят на достъпа на трети страни до генерични а, лекарствени средства. Миналата година имаше иззети такива средства. Това създаде проблеми в Бразилия. Властите трябва да могат да се справят и да не иземат такива лекарства а, незаконно съобразно, ако те не са фалшификати. Желая късмет на докладчика, желая успех. По отношение на третото предложение, се казва, това не би трябвало да влиза в разес с, с, с правните актове а, за авторско право. Да, но има някои лекарствени средства, при които логично можем да заключим. Имаме много възможности за печалба, ако се занимаваме с незаконна търговия по отношение на пакетирането на вакцини, антибиотици, за да се насърчават изследователската дейност. Там има предвидени средства за изследователска работа. Когато приключи изследването, вече всеки производител може да произведе това лекарство при по-низки разходи и съответно печалбата за производство на фалшификати ще обезмисли такова едно производство. Трябва да видим какво е влиянието на цената, правото върху интелектуалната собственост, за патентите и да преценим как това би се отразило на ценообразуването. Може би това ще е една допълнителна мярка за борба срещу фалшификатите. Благодаря много. За мен са загадка часовниците в този парламент. Е, всички показват различен час и нито един не е верен. Сега ще помоля господин Тирбергер от комисията за 4 минути да се произнесе и след това госпожа Мариса Матиас. Още 4 минути и ще се вместим във времето. Благодаря, господин председател. Ще спазя четирите минути, ще бъда достатъчно кратък но не мога да не изразя благодарност на докладващата госпожа Матиас. Сега по същество. Смятам, че предложените мерки по отношение на интернет а, вървят в правилна насока. Надявам се да няма проблем с комисията и да няма проблем а, с необход... възникването на необходимост от допълнителни законодателни мерки за хармонизация в областта на интернет. Що се отнася до инспекциите? Ще отбележа, че в а, проекто доклада се казва нещо, което би имало големи последствия от гледна точка на оценката на риска, би трябвало да се обмисли още веднъж, а именно включването на а, помощните, спомагателните вещества или джовантите. Те са друга група, различни от активните вещества и трябва да бъдем внимателни. Сега за санкциите. Ще обърна внимание, че се полагат усилия в съвета на Европа да се приеме конвенция по този въпрос. Преговорите са на доста напреднал етап, така че трябва да бъдем внимателни е, и да не създаваме конкурентни задължителни правни разпоредби за държавите членки. Що се отнася до дефинирането на фалшифицираните медикаменти, нямаме проблем с това. За въпроса за показателите за безопасна употреба, аз също смятам, че би било проблем да имаме различни категории показатели за безопасна употреба за различните лекарствени средства. От лично техническа гледна точка ще бъде много трудно, особено при оценката на въздействието да се направи разлика, да не говорим за разходите за прилагане. Помислете колко ще е трудно да се верифицират нещата във всяка аптека или е, при всеки търговец. Ще трябва да има отделен инструмент. Смятам, че е прекалено. И на последно място въпросът за влизането в сила на инструмента. Разбира се, че всички показатели за безопасна употреба и трябва да влязат в сила колкото може по-бързо. Но нека да бъдем реалисти, както за инспекциите ще трябва да дадем възможности на третите страни да се адаптират, защото ще имаме нови разпоредби и за вносителите. Така че колкото и да ми се ще а, влизането в сила да стане по-скоро, трябва да останем реалисти, защото ще бъдат инспектори от съвета на Европа от една страна и от държавите членки от друга, които ще си вършат работата и а, трябва да се види дали ресурсите, с които разполагаме, ще са достатъчни за промяната. Да, предлагаме да се извършват инспекции, но това не са инспектори на комисията. Нека да бъдем реалисти. Разбира се, че сме за строг контрол, разбира се, че смятаме, че третите страни трябва да си поемат цялата отговорност, но с оглед на пропорциите на вноса трябва да внимаваме. Това ми бяха четирите минути. Благодаря. На секундата свършихте, господин Тирбергер. Благодаря ви. Сега и докладващата има думата за заключителни думи. Muito obrigada, antes de mais, a todos. Four minutes. Four minutes, yes. Uh, obrigada a todos. Claro que em quatro minutos não vou conseguir... responder. Uh... господин председател. Няма да успея за 4 минути да отговоря на всички въпроси и бележки. Uh, но съм много щастлива, защото съм с впечатлението, че има доста сериозен консенсус по отношение на моето становище. Разбира се, че по някои моменти нещата ще трябва да се доосъдят. Виждаме къде се крият рисковете Както вече казах, надявам се, че ще успеем да обсъдим някои неща по-подробно. Сигурна съм, че ще има и друго обсъждане. С нетърпение очаквам предложенията за изменение, които ще ми бъдат изпратени. Тук много се говори за показателите за безопасна употреба, за инспекциите. Да, това са очевидно моменти, по които е необходимо да се провеждат още обсъжданията. А, и ще имам възможност да се спра на предложенията за изменения, след като ги получа в светлината на Лисабонския договор. И една последна бележка. Няма големи разминавания в мненията ни. Изключително радостна съм, че комисията прегърна идеята за продажбите по интернет. Това беше едно от нещата, на които държах особено много. Що се отнася за инспекциите и възможностите, които имаме да ги въведем? Нямам време да отговоря подробно на всичко, което беше казано, но комисията и държавите членки наистина трябва да намерят подход и към третите страни. Нещо, което днес не обсъдихме в достатъчна степен. толкова, както вече казах, имаме нова база за преговори, имаме много интересни възможности за напредък в някои области, особено показателите за безопасна употреба. По-лесно е да се прилагат разпоредбите, така както се предлагат сега, и е по-съответно на реалната ситуация, макар че разполагаме с недостатъчно данни. Оставям нещата така както са, ще има следващо обсъждане. С нетърпение очаквам по-нататъчната работа по това досие и мненията на политическите групи. Благодаря. Благодаря. Срокът за внасяне на предложения 9 февруари 12 часа. 9 февруари 12 часа. Гласуването ще е през април. С това приключваме днешното заседание. Утре в 9 заседание на координаторите и комисия от